Обявявам възобновяване на сесията, прекъсната на 18 юли. Няколко съобщения. Първото съобщение, което много ни натъжи, става дума за кончината на португалския колега Андре Братфорд, който пое политически ангажимент на своята партия в Европейския парламент. Много млад, само на 48 години, животът му беше посветен на защитата на демокрацията – и на политическата автономия на Азорските острови. Той получи признание на всички за своето великодушие, за своето красноречие и за етичните му и морални качества. Той беше избран в Европейския парламент наскоро и пред себе си имаше сериозно политическо предизвикателство и аз изразявам своето съчувствие към неговото семейство, приятели на групата на и демократите, на всички колеги в Европейския парламент. Още едно тъжно съобщение. Миналата седмица имаше сериозни наводнения в Европа, които засегнаха обширна зона в югозападна и централна Испания. Реки излязоха от коритата си във Валенсия, Мурсия, Гранада, Мадрид и Албачезе. Шест души загинаха, десетки хиляди трябваше да напуснат домовете си и работните си места. От името на парламента искам да, изража, да изразя съчувствие към пострадалите и да изразя нашето съчувствие към унези, които бяха засегнати от тези наводнения. Искам да изразя и признание за неуморната работа на спасителните екипи на специалните сили и на всички доброволци, които участваха в спасителните дейности. В памет на нашия колега и на жертвите в Испания и като израз на съпричастност към семействата, искам да ви помоля за минута мълчание. Благодаря. Колегата Пири поиска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Миналата седмица имаше размяна на затворници между Украина и Русия. 24 украински морски пехотинци бяха освободени. Парламентът ще се съгласи, че тази размяна не би трябвало да бъде а, за сметка на справедливостта за жертвите на полета. А, Посещението беше много болезнено и за жертвите, и за семействата. Надявам се, че парламентът може да изпрани сигнал, че да, ние сме солидарни с Украина, но искаме те да спазят резолюцията на ОНЕ и да намерят онези, които са отговорни за свалянето на самолета МА-17. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Пири. Протоколът от заседанието на 18 юли ви е раздаден. Има ли забележки и коментари? Господин Пападаки, заповядайте. Господин председател, уважаеми колеги, Кипър е заплашен от турският военноморски флот. Изградени са платформи в изключителната економическа зона на Кипър, която разбира се е част от Европа. Заедно с това има непрекъснато, отправят се непрекъснато заплахи към град Фамагуста, който е под закрилата на резолюции на ООН Европейският парламент има дълг да реагира. Съветът реши да наложи санкции на Турция и е много важно Европейският парламент да продължи тази работа. Има ли коментари, забележки по протокола? Ако няма, протоколът ще се счита за прият. В, след кончината на господин Фредо и назначаването на господин Глотиери за министър на финансите има решение за попълване на техните места. Компетентните органи на Дания ни съобщиха, че господин Мариан Вин ще замести господин Епе Кофот считано от 2 юли 2019 година. Компетентните органи на Португалия ни съобщиха за избора на колегата Изабел Карвелиш, която ще замести господин Братфорд, считано от 3 септември. Добре дошли на новите колеги. Искам да ви напомня, че те имат пълни права в съответствие с правилника. Правната комисия потвърди мандатите на колегите Анцо и Ария Сечеверия и предложи мандатът им да бъде утвърден от считано до края на законодателството и има ли възражения? Мандатите се считат за потвърдени. Групите ЕНП, ЕКР, социалистите и демократите, както и независимите, внесоха искания за промяна в състава на комисията. Тези решения ще бъдат включени в протокола и ще влязат в сила от датата на съобщението. Комисията Юро предложи промени в промени текстове. В съответствие с правилника тези промени ще се считат за приети освен ако в рамките на 24 часа група депутати равни на задължителният прак не внесат възражение. Това ще бъде публикувано в протокола на заседанието. Комисията по култура реши да започне междуинституционални преговори преди първото четене на комисията в съответствие с правилника позицията приета от парламента за подобни преговори са, могат да бъдат намерени на уебсайта на парламента. Друго съобщение е свързано с избор на Европейския омбудсман, колеги, на 30 август 2019 година. В официален вестник беше публикувано съобщение, в което се приканва за внасяне на кандидатури за Европейски омбудсман. Срокът е 30 септември. На 4 септември получихте от мен имейл с допълнителна информация. Искам да ви напомня, че в съответствие с член 231 параграф 2 на правилника, всяка кандидатура трябва да получи подкрепата на минимум 40 депутати, които представляват минимум две държави членки. Всеки депутат може да подкрепи само една кандидатура. Ако един депутат подкрепи повече от една кандидатура, никоя от тях няма да бъде взета предвид. Когато веднъж една кандидатура бъде представена на председателя, тя не може да бъде оттеглена. След като изтече срока за внасене на изменения, аз ще направя преценка на допустимостта на кандидатите и ще предам кандидатурите на комисията за петиции която ще проведе изслушвания на кандидатите в началото на септември. На изслушванията могат да присъстват всички депутати и изборите на новият омбудсман в пленарната зала е предвиден за декември 2019 година. Сега преминаваме към дневния ред. Окончателният дневен ред, прият от председателския съвет на 12 декември, в, по член 157 е раздаден и има някои промени. След консултации с политическите групи искам да представя на вашето внимание следните предложения за промени в дневния ред. Във вторник 17 септември изявле обща позиция на Съюза преди среща на върха по въпроса на климата в Нью Йорк. да бъде заменена с среща на върха по въпросите на климата и среща на върха по въпросите на целите за устойчиво развитие в Нью Йорк. Има ли възражения? Ако няма такива, сегашната промяна ще се счита за прията. Пак във вторник. Групата на Зелените и Обединената европейска левица отправиха искане дебата по изявлението на съвета и комисията за горските пожари в Амазония да приключи с резолюция, която да се гласува четвъртък сутринта. Давам думата на колегата Ламберт да представи искането от името на групата на зелените. Благодаря. Това, което се случва в Амазония, тези масови горски пожари в Амазония са световен проблем. Напърно основателно е този парламент не само да дебатира въпроса, но и да изяви своята позиция – ако само говорим, ако обсъждаме ситуацията, без да стигнем до изводи, това само ще накара агробизнеса в Амазония да потрива ръце, защото Европа не действа. Затова е важно да приключи този дебат е, с резолюция, която ясно да заявява каква е нашето виждане от последиците ако Бразилия продължи да отстоява позицията, която застъпва в момента. И а, че Европа не трябва да се намесва в техните вътрешни работи. Мисля, че Амазония е нещо, което вълнува всички. Това е световно наследство и изключително важно за противодействие на изменението на климата. Затова аз ви приканвам да гласувате да бъде внесена резолюция за ситуацията в този регион. Благодаря. Има ли изказвания против? Иска ли някой да се изкаже против? Няма. Подлагам на гласуване това искане с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Е, дневният ред остава непроменен. Пак във вторник, групите идентичност и, от групите идентичност и демокрация, какво има? Пита председателят. Госпожо Крецо. Заповядайте, госпожо Крецо. Само си включете микрофона. Много съжалявам, картата ми не работи, но аз гласувах за. Ще го вземем предвид в вторник от групите на идентичност и демокрация Обединената левица постъпи искане дебатът по изявлението на съвета и комисия дебата и гласуването по доклада на господин Гуалтиери назначаване председател на Европейска централна банка кандидат госпожа Кристин Лагар да се отложи за първата сесия през октомври, за да може госпожа Лагар да присъства. Колегата Ба има думата, за да представи това искане. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, дебата и гласуването в присъствието на госпожа Легар отдавна е планирано. Това е дебат, който е важен Госпожа Легарта твърде късно ни информира, че ще бъде задържана във Вашингтон поради други ангажименти. Така че се счита, че изслушването и в економическата комисия е било достатъчно. Така че ние се превръщаме в институция, която приема неща, които са решени другаде. Вие сме единствената институция, която е пряко избрана. Разбира се, управлението на ЕЦБ е от особена важност. Политиката срещу борбата с инфлацията и прочие, въпросите свързани с заетостта и износа в Европа изискват истински дебат с кандидата. Затова нашата група иска госпожа Легар да има любезността да дойде да се обсъди този въпрос в нейно присъствие в Европейския парламент. За това искам да се оттегли дебата и доклада, който е предвиден за утре. Е, Благодаря. Иска ли някой да се изкаже против? Няма. А председателя Ламбертс поиска думата. Господин председател, аз въобще не споделям аргументацията на господин Бей Искам да кажа, че процедурата предвижда изслушване на кандидата в компетентната комисия на Европейския парламент. Това е комисията ЕКОН. Това вече се случи. Госпожа Легар дълги време обсъжда всичко с нас, така че този, това правило е спазено. Гласуването а, трябва да последва. Това е според правилата. Въпреки това искам да подчертая а, пред пленарна зала, че госпожа Легарта каза, че е готова да дойде в пленарна зала, въпреки че правилата не задължава да го направи. Ако този парламент иска да се възползва от възможността да подобри своя профил, като проведе дебат с кандидата за ЕЦБ, това е много добре. И госпожа Легард обаче има основания да присъства сега в Вашингтон, където се подготвя сесията на МЕФЕ, Международния валутен фонд и затова тя не може да дойде тук. Така че може това, което каза господин Бей, да има смисъл само ако има консенсус в Европейския парламент да се проведе дебат в, по време на първата октомврийска сесия, но да, го, да казваме, че това е пренебрежение от страна на госпожа Легар, това не е приемливо като аргументация. Става дума за статута на този парламент. Е, провеждането на дебат е, за кандидатурата на госпожа Легард без нейно присъствие няма особен смисъл. Ако става дума за обсъждане на валутната политика на Съюза, това е друго нещо. Е, и това е нещо, което не се прави в момента. Благодаря. Колегата Обри също поиска думата. Благодаря, господин председател. Искам да прецизирам нашето искане от Обединената левица. Член 130 от правилника посочва, че номинирането на председател на Европейската централна банка изисква това да стане два месеца след като е изслушана. Тоест, това стана през септември. Сега имаме още две сесии, които ни предстоят през октомври, което ще ни позволи да проведем дебата. Ние бихме искали да чуем от новия председател на ЕЦБ каква е монетарната политика, която предвижда ЕЦБ дълго време се вслушваше в пазара, а не в европейските граждани. Ние тук сме представители на европейските граждани и Европейската Централна банка трябва да ни изслуша, защото тя дълго време се вслушваше само в пазара. За това аз не мога да се представя, колеги, че вие ще отхвърлите присъствието на госпожа Легард, когато се обсъжда нейната номинация като се има предвид какви са последиците от политиката на ЕЦБ върху политиката изобщо. Благодаря. Внесено е искане и ние трябва да го гласуваме поименно. Моля ви, гласувайте. Но votato всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. С други думи, дневният ред остава непроменен. Има а, електронен проблем. Гласовете за Сега на теблото има грешка. И за това депутатите не разбират за какво става дума. Гласу... Гласуването е както следва. 175 за. Заповядайте. Господин председател, имам впечатлението, че имаше електронен проблем от страна на зелените, а именно да има резолюция по предложението на зелените за дебата за Амазония. моля ви да повторим и това гласуване, защото не може да имаме два технически проблема, които да пречат на нашата работа. Резултатите, що се отнася до дебата по доклада Гуалтиери, бяха 174 за, против 274, 10 души въздържали се. Следователно, Искането се отхвърля и дневния ред остава непроменен. Що се отнася до резултата по искането за дебат за Амазония, резултатите са за 192, против 228, 13 въздържали се вторник от групата Обнови Европа постъпи искане резолюцията след дебата по изявлението на съвета и комисията за външна намеса в изборите и дезинформация в националните европейски демократични избори да се отложи за първата октомврийска пленарна сесия ще дам думата на онези колеги, които желаят да се изкажат в подкрепа на това искане. Никой ли не иска? Госпожа Индвелт. Съвсем ясно е според мен. Трябва да имаме дебат но и ясно е, че проекторезолюцията има нужда от повече време. Това е противоречив въпрос. Трябва да го обработим правилно. Не, хубаво е да имаме повече време за резолюцията, така че нека да отложим за, втората сес... за следващата сесия. Радио. Благодаря, госпожо Инфелд. Иска ли някой да се изкаже против? Е, госпожо Пири, инициативата е на групата на стилиста и демократите и се радвам, че има голямо мнозинство, което желая въпроса да включи в дневния ред, ако е необходимо да покажем, че сме обединени, като създадем специална комисия, можем да приемем отлагането, но се надяваме да не се стигне до там, че да се откажем въобще от въпроса, така че нямаме възражение. Така, изслушахме двама, двете парламентаристки. Сега подлагам, подлагам на гласуване предложението. Гласуваме с вдигане на ръка. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към дневния ред за сериада. От групата на НП постъпи искане дебатът по изявлението на съвета и комисията за значение за запазване на памета за миналото на Европа, за нейното бъдеще, да приключи с резолюция, която да се гласува в четвъртък. Думата има господин Галер. Благодаря, господин председател. Е, като следваме добрата традиция на юбилеите, ние предлагаме по повод на 80 годишнината на така наречения пакт между Хитлер и Сталин, предлагаме да направим същото, което направихме и преди 10 години. Мисля, че последствията от този пак бяха фатални за целия континент и тези последствия се чувстват и днес. Това е тъжен повод, така че е хубаво да имаме дебат с резолюция по този повод. Е, Благодаря, господин Галер. Има ли против? Иска ли някой да се изкаже против? Никой не е против. Колегата Дали поиска думата. Благодаря. Искаме да подчертаем, че ние искаме да се запази названието, така както е включено в дневния ред, а именно значението на запазване на паметта за миналото на Европа, за нейното бъдеще. Бихме искали да се гласува резолюция на първата октомврийска сесия – това е много чувствителна и важна тема. Бихме искали да разполагаме с достатъчно време, за да изготвим резолюцията. Ние обаче трябва да гласуваме, затова подлагам на гласуване искането. И слушахме обосновката на господин Галев по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. за. Гласуваха 443 за 234, против 178, въздържали се 31. Предложението следователно се приема. Пак по дневния ред за сряда по смисъл на член 30 от договора за функциониране на Европейския съюз предлагам след представяне от комисията да има дебат. Казвам го, защото групата на зелените отправи искане изявленията на съвета и комисията по бюджет 2020 да замести дебата по представянето от съвета на позицията му по бюджет 2020. Аз предлагам да има дебат, не само представяне от съвета, дебат, в който да участва пленарната зала. Има ли наблюдения и коментари? Аз мисля, че можем да считаме това предложение за прието. Благодаря. С това приключваме и в очакване на следващия дебат дневния ред ще се счита за прият. Първата точка в дневния ред днес е обща позиция, положение свързано с горите в ЕС. Думата има комисария Каньети. Искам да приканя колегите, които желаят да напуснат залата, да го направят без да вдигат шум. Господин председател, уважаеми депутати, Европейският съюз, както Европейския парламент, иска да изрази солидарността си с всички, които бяха сериозно засегнати от поройните дъждове в различни региони на Испания и да изразим съпричастност с семействата, които пострадаха, както и да благодарим на всички органи, гражданското общество, гражданската защита, които работиха неуморно, за да се преодолеят проблемите. Господин комисар, ние бихме искали да чуем какво искате да кажете. Затова моля колегите, които ще напуснат залата, да го направят тихо. Господин комисар, нека да изчакаме една минута. Мисля, че така ще е най-добре. No, please, we'll hold. Ще изчакаме една минута. Моля, напуснете залата тихо, колеги. Започваме разискването. Комисарят се опита да направи изявление. Извинявам се, че ви прекъсна, господин комисар. Може да започнете от начало. Моля ви да напуснете тихо залата. Благодаря. Комисарят Канете. Благодаря, госпожа председател. Европейската комисия, както и Европейският парламент, иска да я заяви своята солидарност с всички, които пострадаха от неодавнашните поройни дъждове и наводнения, които засегнаха различни региони на Испания. Ние също изразяваме съпричастност с семействата, които пострадаха. Искаме да благодарим на всички органи, на гражданската защита, на доброволците, които ме пожалиха усилия, за да се справят с последиците от тази катастрофа. Уважаеми колеги, тази... днес говоря от името на комисаря Хоган. Искам да ви благодаря за възможността да участваме в този дебат. Приветствам интереса на Европейския парламент към горите. Горите покриват 40% от територията на Европейския съюз. Те са важни за обществото, за околната страна, среда, за економиката. Те са много важни за справяне с предизвикателствата, които предстоят. Има множество екстремни явления, които създават нови предизвикателства. През април тази година комисарят Хоган организира Европейска конференция по въпросите на горите и тогава обсъдихме предизвикателствата, пред които са изправени горите и горския сектор. Това беше много плодотворен дебат с участието на всички заинтересовани страни, изследователи, политици, представители на сектора, еколози, представители на гражданското общество. Тази конференция потвърди колко важни са горите и сектора, свързан с горите. Глобалните цели за биологично разнообразие, постигането на целите за устойчиво развитие разчитат на горите. Те създават също економически възможности в селските райони. Горите Базираните на горското стопанство продукти са изключително важни за постигане на целите до 2050 година. Всичко това е посочено в политическите насоки на новоизбрания председател също. Ние обсъждаме състоянието на горите в ЕСА. Това е преди всичко отговорност на държавите членки и това е отразено в стратегията по горското стопанство на Европейския съюз от марта 2019 година при разглеждането на стратегията, като се разчита на подхода на субсидиарност. През последните няколко години горите в Европейския съюз бяха засегнати от множество екстремни метеорологични условия, както и различни вредители. Съсегнати са много европейски държави. Има сериозни проблеми с горските пожари, появата на различни видове вредители. Има координационна група за биологичното многообразие има също и други канали за обмена на информация между държавите членки и комисията. Бяха проведени дискусии наскоро в Комитета по горско стопанство бяха изготвени насоки за справяне с горските пожари. Устойчивостта на горите ще се обсъде и следващата седмица в Координационната група по биологичното разнообразие. Има също доста проблеми, свързани с коредояди, вид бръмбари, които засягат горите в Централна и Източна Европа. Засегнати са хиляди хектари. Що се отнася до горските пожари, Съгласно системата за наблюдение на пожарите, повече от 300 000 хектара са били изгорени. Над 180 огнища на пожари са били констатирани. Между... Като цяло, счита се, че до 4 милиона хектара в Европейския съюз са засегнати по някакъв начин. Това се отнася и за региони, които са както вътре в системата Натура 2000, така и извън нея. Има различни влияния, които водят до влушаване състоянието на горите, до спадане на цените на продуктите от този сектор. За да се подкрепят горите и горския сектор – Стратегията на Европейския съюз в областта на горите трябва да се прилага, като се изпълняват общо договорените цели, като се базираме на принципите за устойчиво горско стопанство и други. Общата съскостопанска политика предлага финансова подкрепа в тази сетвор за 2014 и 2020 около 8 милиарда евро са разпределени в 90% от териториите. Също кохезионната политика, механизма за гражданска защита, Лайф Плюс и, други осигуряват помощ за постигане на целите на Европейския съюз. Също справянето с вредите нанесели от пожарите и други фактори изисква усилия в рамките на политиката за развитие на селските райони също. Близо 20% от разходите отиват за превенция и възстановяване на горския фонд. 1,5 милиона са предвидени за справяне с за подобряване на устойчивостта на горите, както и за предотвратяване на природни бедствия и преодоляване на такива. Необходимо е да се създадат резервни възможности в тази насока. Освен това се обръща внимание на иновациите в сектора на горското стопанство, включително защита на горския фонд. Ние очакваме бюджета да бъде значително увеличен благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Преминаваме към ораторите от името на групите. Господин Лиз, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, гората в Европа е важен фактор за опазване на климата – и това се вижда, и това е особено важно, когато гората бива економически управлявана. И дървесината може да е фактор при строителството. Освен това, горите са важни за биоразнообразието. Положението на горите във Франция, Германия, Южна Скандинавия, Чехия и Словакия – е, положението на тези гори там е много лошо. Това се дължи на вредители и на неблагоприятни природни условия. Така че, много е важно да опазим нашите гори. Те страдат и от промяната в климата. Ето защо. Трябва всеки на своето равнище и най-вече на място в държавите членки да действа. Ние също като Европейски съюз в рамките на нашите компетенции. Трябва да помислим за, финансовите, за финансовата подкрепа. Подкрепа идва от втория стълб на общата европейска, е, е, на европейската обща селскостопанска политика. Трябва обаче да се спазват и правилата, правилата за конкуренцията и другите правила. Нещата са доста объркани понякога са катастрофални, защото правилата трябва да се тълкуват и по възможност не бюрократично, за да има добри резултати. Уважаеми колеги, ние мислим за дебат днес. Искахме, нашата политическа група, искахме да има и резолюция, защото са важни конкретни действия. Е, ние мислим за резолюция при следващата пленарна сесия, защото искаме да подкрепим всички онези, които са загрижени за горите. Благодаря, господин Андрю, за една минута от името на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Няма да го крием. Европейския съюз носи отговорност за обезлесяването в света. Отговорни сме и също така ние продължаваме да внасяме, използваме огромно количество продукти, съдържащи палмово масло. Много страни също така го използват за гориво, а добиването му води до екологична катастрофа. Ние носим отговорност, но има какво да направим и трябва да го направим. Ние трябва да използваме горските ресурси с истинска стратегия за възстановяване на горите. имаме нужда за ясни правила за устойчивото управление на горите. Ние ще бъдем много по-убедителни, ако в споразумение за свободна търговия, като този това с Меркосур, включим опазването на околната среда като задължително условие. Благодаря, господин, господин Торвалд, за две минути. Благодаря. Господин комисар, европейските гори са понякога в добро, понякога в не много добро състояние. Няма такова понятие като европейски гори. Ние използваме термина гори в множествено число. Някои са в добро състояние, други не. За да разберем къде се корени проблема, трябва да видим какво става в Канада, както и в Русия. И в двете държави имаше много големи горски пожари. И от екологична гледна точка те вече са в червената зона, що се отнася до горския баланс. Когато има естествено предизвикани горски пожари, няма как да бъдат потушени или да бъдат предотвратени. Няма ресурси, няма инструменти за това. И това се превръща в един постоянен проблем. В Русия през месец юли 4 милиона хектара изгоряха. Никой нямаше достъп до тези региони, за да потуши пожарите. Ние се нуждаем от добро управление на горите. Доналд Тръмп казва, че трябва да обърнем повече внимание на горите, да ги прикопаем, казва той. Това едва ли ще се случи, защото е тежка работа. Говорихме за короядите, за други вредители, които създават проблеми в Европа. Господин Хака Райнин от групата ИДЕ. Благодаря. Радвам се, че говорим днес за нашите гори. Ние често говорим за горите извън Европейския съюз, но нашите гори са също важни. Те са важни за поглъщането на въглерод, да, за климатичните промени. И трябва да кажа, че Европа не се справя добре. 40% в момента от възобновяемите горива идват от биомаса. И се очаква намаляване на поглъщането на въглеродните емисии до 2020 година. Тоест, трябва да положим повече усилия за горите, защото те поглъщат много успешно въглерод. Ясно е, че 25% от горите в Европа са покрити от програмата Натура 2000. Това не е голям процент. Трябва да обърнем повече внимание на горите. Благодаря. Две минути за господин Хакерайнен. Микро, Моля, включете си микрофона. Госпожо председател, Господин Турвалц изказа мисли, които аз ще продължа. В Финландия ние инвестираме в управлението на горите от много години. В резултат на това горите се разрастват. Например, имаме имаме специални методи за управление на горите. Също така е, ние сме предприели мерки за превенция на пожарите. В Швеция наскоро имаше горски пожари, но ние ги предотвратихме. Гърц... Финландия се грижи за горите си сега ние се притесняваме, тревожим за европейските гори. Малата да видите е, как го правим в е, Финландия. Аз бях на 16 години, когато започнах е, работа в горското стопанство. Видях как се управляват горите, как се използват горите и знаем как да се опази биологичното разнообразие. Заповядайте в Финландия да видите как го правим ние. Не ни давайте съвети и правила. Не искаме а, да бъдем получавани от вас, които имате проблеми, защото ние знаем как да го направим. Господин Хакарайнен, към вас има въпрос с синя карта. Господин Роланд има въпрос към вас. Приемате ли този въпрос с синя карта? Приемате ли въпроса, господин Хакарайнен? Искате ли да отговорите на въпроса? Заповядайте, господин Роланд. Моля, включете си микрофона. Моят въпрос е свързан с горите. Дали има някакво противоречие между това, което ние застъпваме тук за опазване на горите и политиката на Европейския съюз за биодизел и биогорива? Ние застъпваме идеята за зелена политика, която води до унищожаване на индийските тропически гори. Това води и унищожаването на животински видове, като оранготаните. Председателката, изминаха 20 секунди и това, което казахте, не прилича на въпрос. Искате ли да отговорите на този въпрос? Имате думата за отговор, ако желаете, разбира се. Благодаря. Мога да отговоря на въпроса. You are going to stand up and answer the question? I didn't, I wasn't clear. А, искате да станете и да отговорите на въпроса. Исках да кажа, че давам отговор само на истински въпроси. Благодаря за яснотата, господин Ролан. Получихте отговор госпожа Вишневска за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Състоянието на горите ни трябва да се разглежда като ключово предизвикателство за следващите десетилетия. Ние наблюдаваме масово унищожаване на горите в резултат от а, такива вредители, като короядите. Европейския съюз се справя доста добре в сравнение с други региони. В Польша имаме увеличаване на горските площи от 20% през 40-те години на миналия век. Сега вече достига до 30% от територията на страната, така че това е един добър пример които могат да бъдат споделени. 500 милиона дървета бяха засадени, се засаждат в Польша всяка година, възстановяват се горите. За съжаление обаче Европейския съюз не ни е помагал много активно в това отношение. Една активна политика в областта на горското стопанство е от ключова важност. Ние можем да споделим добри практики. Благодаря ви. Благодаря. Преди да дам думата на следващия оратор е, за ново, новите депутати, искам да кажа, че с синя карта можете да зададете въпрос в рамките на 30 секунди и 30 секунди се дават на този, към който сте адресирали въпроса, да отговори. Сега давам думата за една минута на господин Ферера от Обедената левица. Благодаря. Уязвемостта на горите може да се види в многото пожари и в това, че горите са нападнати от много вредители. Заедно с това има недостиг на финансиране, на инвестиции и на лесничей. Това е основен проблем и за общата селско-стопанска политика, която финансира главно бюрократични услуги. Всичко това е насочено против мултифункционалността на горите. Последствието от това е, че хората напускат селскостопанските и горски райони. Имаме нужда от специална програма, която да се приложи така, че да се защитят горите. Горите имат нужда от специално внимание, за да се сложи край на ограничените финансови средства. Господин Пападакис. Госпожо председател, в Гърция тази година загинаха 100 души при горски пожари на остров е, Закинтос и другаде. Имаме нужда от планове. Трябва да направим така, че престъпленията, извършени срещу горите и бюджетните съкръщения през последните години, е, трябва да претърпят промени. Създадахме органи и те полагат е, максимални усилия само че нямат необходимата обезпеченост. Необходимо е държавите членки с скромните суми, с които разполагат, не, не могат да се справят с задачите. Ситуацията е действително извънредна. Имаме нужда от повече служители, които да имат повече правомощия и да не се използват безразборно горските ресурси. Господин Дорфман. Уважаеми колеги, комисарят каза, че състоянието на горите в Европа е много лошо. Вредителите се разпространяват. Има екологични катастрофи. За това свидетелства и положението на горите в моя избирателен район. Горите са зелен бял дроб на природата. Затова те са толкова важни за нас. Ролята на горите в опазването на климата се състои в разумното използване на дървесния материал в строителството или пък в енергопроизводството. Мисля, че едно устойчиво лесничейство е много важно за всички нас. Трябва да положим всички усилия за това, да помогнем за устойчивото управление на корите, така че те действително да поемат своята функция в борбата срещу промените на климата. Аз съм много загрижен за това, че се ограничават средствата във втория стъп на, стълб на ОСП. Надявам се да помислим за по-нови инструменти за подпомагане на горите – само така може да постигнем климатичните си цели. Благодаря, господин Декастро. Си. Президент. Госпожо председател, господин комисар, колеги, положението с нашите гори става все по-рисковано. Европейския съюз трябва още един път да поведе борбата срещу тази ситуация. Много беше прието, хубаво е да го напомним и благодарение на обща сухостопанска политика. През последните 20 години се увеличи площа заета с горите. Тя, се равна, тя е равна на територията на Португалия. Ситуацията вече е, е, ситуацията е подобрена, но има нужда от още усилия. Заедно с това не можем да не обърнем внимание на предложенията за съкръщаване на обща сълскостепанска политика, предложена от комисията. Това ще доведе до съкръщаване на програмите за развитие на селските региони в много страни. Съкръщаване в някои страни са 20%. Това би било неприемливо отстъпление. Ние трябва да посрещнем предизвикателствата и да решим проблемите на горите. Заедно с това трябва да се предприемат мерки а, по отношение на големите износители на дървен материал с а, програма за сертифициране, така че да има клаузи за закрила на горите. А, климатичните проблеми са спешни и само един силен и единен Европейски съюз може да даде на нашите граждани храбри отговор. Благодаря. Колегата е Нута. Господин комисар, голяма част от дестените гори се намират в Румъния. Трябва да бъдат защитени, тъй като те допринасят за биологичното разнообразие. Но продължава обезлисяването на защитени зони. Не се спазват изискванията на директивата за местообитанията. Над 300 милиона хектара бяха унищожени в националния парк на Румъния са изсечени много дървета. Също горските пожари са важен фактор, но те не са единствения фактор, който засяга този сектор в Европа беше внесена жалба в е, Европейската комисия срещу е, това, което се прави в е, Румъния. Господин комисар, какво ще направите от ваша страна, за да гарантирате изпълнението на европейските стандарти за опазване на Европейския горски фонд? Благодаря ви. За една минута госпожа Депарне Бруденберг. Госпожо председател, искам да ви напомня, че горите се развиват бавно, те растат бавно. Ясно е, в Европа трябва да подпомогнем лесничейството, трябва горите да станат по-устойчиви, трябва да защитим биотопите и освен това – трябва да осъзнаем, че дървения материал е много ценен. В същото време обаче економиката се развива много бързо и е много трудно да се установи разумния баланс. Не може да покрием нуждата от биомаса чрез дървесина, не може в същото време да осъществим едно добро поглъщане на въглеродните емисии чрез е, горите. Трябва да напаснем по-добре економическата политика е, и търговската си политика. Горите растат бавно и промените в тяхното управление са също бавни. Трябва да мислим за децата си, когато мислим за горите. Госпожа Лимер за една минута. Благодаря. В съобщението на комисията се казва, че се предприемат мерки за възобновяване на горите, за защита на горите, но не смятате ли, че сте, се, се правите сами е, за смях? Говори се за устойчиво управление, но всъщност виждаме, че ето, например, в Германия политиката за опазване на горите не действа. И не само вредителите са големия проблем. най-големия проблем са хората, които се, защ... се застъпват за промяна в енергетиката. В името на енергетиката се изсичат гори, за да се строят вятърни мелници. Не бива да сме подвластни на технократите. Госпожо Лимер, има синя карта от госпожа Грапини към вас. Приемате ли въпроса? Госпожо Грапини, 30 секунди. Благодаря, госпожо председател. Аз Слушах много внимателно това, което каза колежката. Говорихте за това, че е смешна политиката за горите. Мисля обаче, че мерките са необходими. Какво смятате, че трябва да се направи, ако искаме да имаме вътрешен пазар и държави членки, които преследват една и съща цел? Не бива ли да се обединим от около общи мерки, за да защитим горите си. Или пък всеки трябва да прави каквото си иска. Мисля, че не сте ме разбрали. Смешно е, че имаме Европейски съюз, който провежда една политика, която ощетява горите, а после се тюхка, че те са ощетени. Господин Джамбаски. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар и уважаеми колеги без съмнение дебатът е навременен особено с оглед последните няколко месеца в които станахме свидетели на големи мащабни горски пожари в световен мащаб които изпепелиха хиляди хектари гори. важно е обаче да не остане само с този дебат както за съжаление често се случва в тази зала. макар и управлението на горите да е политика в компетенциите и задълженията на държавите членки е важно да отбележим още веднъж да повторим стратегията на европейския съюз за горите която трябва да служи като опорна точка с която да се координират и националните политики. Около 50% от площта на Европа представляват горски площи, което се явява около 5% от световния горски фонд. Макар че в световен мащаб Европа да не е толкова голям и значим горски фонд, клишето, че те са зелените дробове на планетата и трябва да полагаме грижи за тях, е вярно. Въпреки че глобално тенденциите са горските площи да намаляват, в Съюза те продължават да нарастват и са се увеличили с около 11 милиона хектара до. 2010 г. вярвам че всички присъстващи в залата сме съгласни с жизненото значение което горите оказват върху опазването на природата биоразнообразието смекчаването на последиците от измененията на климата и борбата с опустяването на отделните региони. важно е да ги опазваме от незаконна сеч и опожаряване. призовавам да се използват всички инструменти най-вече личният пример. благодаря за вниманието. Господин Карта за една минута. Господин комисар, стратегията за горите, ако се приложи както трябва, ще е нещо полезно за околната среда, за местните общности, както и за селските економики. В моята страна, Ирландия, правителствената политика гарантира, че стратегията за горите не постига нищо това. Разбира се, това не е по вина на европейските институции, но бих искал да ви, вие и комисията да поемете ангажимента, е, така че Европейския съюз да финансира изпълнението на тази стратегия. Защото виждаме как е, се засаждат е, привнесени видове, което вреди на околната среда в голяма степен. И на следващо място, господин Камесар, бихте ли а, казали нещо за това, че се говори за стратегия за горите, като същевременно се дава празен чек на бразилските а, власти да унищожават а, хиляди хектари горски масиви, които са толкова съществени за планетата. Благодаря. Господин Карти, знаете, че утре ще проведем дебат по тази важна тема. Следващия оратор за минута и половина е госпожа Полфярд. <clears throat> Е Благодаря, госпожо председател. Всички ние сме на едно мнение, че горите са много важни за климата. Комисарят каза, че положението на горите не е задоволително и това е проблем. Проблем, който засяга всички нас. Трябва ясно да кажа, нямаме нужда от европейска регулация тук. Държавите членки трябва да вземат нещата в свои ръце. Те трябва да управляват горите си. национална компетентност е управлението на горите, но естествено на европейско равнище може да се направи нещо. Например, модернизацията на стратегията за горите, тя е доста устаряла. На следващо място правната рамка, европейската правна рамка трябва да вземе предвид как по-добре да се употребяват дървените продукти. Госпожа Спорик, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Европейските гори са а, класифицирани като най-ценните в Европа. Карпатските гори са много добър пример. За съжаление, Ситуацията там повдига въпроса дали това е втора Беловежска гора. Полският министр на околната среда взе решение за мащабна сеч. Полска данните са тревожни. Сечта е, обхваща области, включени в Натура 2000 и местообитания на птици. Много е крайно време Европейският съюз да се произнесе ясно. Госпожа Мюлер за една минута. Госпожо председател, уважаеми господин комисар, бяхме свидетели на голяма суша. Това беше много лошо за горите, вредителите се размножават. И когато погледна цифрите от Бавария, виждам, че 20 милиона гори бяха е, изсечени. 20 милиона дървета бяха изсечени, защото бяха нападнати от вредители. Имаме нужда от допълнително финансиране в полза на горите. Гората, която познаваме днес, е губещата страна в борбата с климата. Трябва да имаме устойчива стратегия за горите. Трябва ни една устойчива стратегия за, употребата на дървесината като суровина. Ето, например, може да се използва като дървесен материал дървета, които са нападнати от вредители. Това, за всичко това трябва да помислим. Благодаря, госпожа Ривази. Мерси. Благодаря, госпожа председател, господин комисар, уважаеми колеги горите са застрашени. И това, което се случва това лято, го показва. Над 800 футболни игрища горски фонд се унищожава. Въпреки това, има доста добра воля, но няма задължителни мерки. Искам да кажа няколко неща относно използването на Горския фонд за енергийни цели. Европейското законодателство по възобновяемите енергии до 2030 година трябва да се разгледа, защото голяма част от унищожаването на горите се дължи на интензивно земеделие, например отглеждането на соеви култури или на палмово масло. За това трябва да се подпомогнат местните общности да опазят този фонд. Господин Канети, ни очакваме конкретни предложения в това отношение. За една минута господин Блашко. Пане председател, благодаря, госпожо председател. Господин комисар, уважаеми колеги, горите в Централна Европа загиват поради няколко фактора. На първо място твърде много грижи за горите. Това доведе до а, корояда. Създадоха се е, зони за ненамеса което създаде оптимални условия за корояда да се размножава, тъй като не беше разрешено да се унищожава дори заразени гори. Чешките гори, които бяха толкова красиви, сега загиват. Гледката е потрясаваща. Предлагам Европейската комисия да предприеме спешни мерки срещу човешката глупост Призовавам Европейската комисия а, да премахне забраната а, за предприемане на мерки в забранени зони. Господин Блашко, госпожа Шойдрова иска да ви зададе въпрос. Приемате ли? Госпожо Шойдрова, заповядайте. Не бих искала дискусията да бъде е, чеш, само чешка, но господин Башко призова Европейската комисия да се намеси. и Вярвате ли, колега, че Чешкото Министерство на горите не може самостоятелно да взима решение? Смятате ли, че някой трябва да ни е, учи какво да правим. Аз имам доверие на нашите експерти и на лесовъдите. Може ли да се изкажа? Уважаема колега, за разлика от вас, аз участвах в унищожаването на корояда и знам какво се случва в планините Шумава. Била ли сте там? Виждала ли сте тези красиви гори? И тъй като не знаем сами какво да направим, имаме нужда от помощ. В резултат на толкова много експерти, всички виждаме на какво приличат горите в Шумава. Благодаря. Горите са много важни за климата, за селското стопанство, за енергийната независимост. Те са много важен ресурс. За щастие, в Европа няма голямо, големомащабно голямомащабна нелегална сеч. Но има разлики между държавите членки и то не само когато се е, говори за е, площа подкрита с гори, но и за мерките, които се предприемат за тяхното опазване. 80% от горите в Харватия са е, обществена собственост. В бъдещите стратегии трябва да има общи цели, но също така трябва да вземем предвид и спецификите на всяка държава членка. Благодаря, господин Гергиолос. Благодаря. Не е ли редно Европейския съюз да има обща политика в областта на горите? а, горите са белите дробове. Те покриват 40% от територията на горите. Освен богатството на екосистемите и възобновяемата енергия, която те осигуряват, горите поглъщат емисиите на въглероден двуокис. Но бързото Бързата деградация на горите доведе до много горски пожари в е, Южна Европа, Италия, е, Испания, Португалия, Гърция всяка година страдат от е, пожари, които водят до жертви, до човешки жертви и загуба на биологично разнообразие. Ако продължаваме така, няма да има гори, които да опазваме. Имаме нужда от бързи мерки. Ние трябва да създадем някаква зелена стена. Измененията в климата ще бъдат проблем, който ще засегне следващите поколения. Крайно време е да предприемем нещо сега. Благодаря. За минута и наполовина господин Зойдо Алварес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Искам да ви поздравя за работата ви в областта на енергетиката и климатичните изменения. Благодаря за вашето лидерство, за успешното приключване на споразумението в Париж и за работата ви за, в областта на климатичните изменения. Горите ни помагат да се запазе почвите от ерозия, филтрират въздуха, въздуха имат важна роля в битката с климатичните изменения. В Испания ние сме втората държава с най-голям горски фонд в Европейския съюз. Ние сме държава с най-богато биологично многообразие и 37% от СО2 емисиите се поглъщат от тези гори. Доброто опазване на горите зависи от отношенията ни с хората в селските райони. Затова трябва да имаме предвид колко важно са горите в селските райони. Те могат да допринесат да се спреем напускането на селските райони за опустяване на села в Испания. Ние сме против предложените от комисията съкръщения в бюджета на ОСЕП за ОСП. Гонсалес Казарес има думата. Благодаря. Както беше казано, ние пращаме за селски стопански продукти, които водят до унищожаване на гори. Освен това, много има изоставяне на производство на някои традиционни култури, но не можем да допуснем да се унищожават местните гори, които са резерв за биологично разобразие. За 20 години в района на Галиция се отвоиха насъжденията от евкалипт, така че е необходимо да има по-добро управление. В Европейския съюз трябва да застъпваме политика, която да не допуска обезлесяване. В Европа трябва да има устойчиво управление на горите, да се защитят традиционните горски фондове, да се противодейства на обезлюдяването на селските райони, да не се допуска интензивно животновътство, което и трябва по-здравословно да е отношението ни към горските фондове. Господин Мартин Хойслинг. Господин председател, уважаеми колеги, Европейските гори са застрашени. Те са застрашени не само от климатичните катастрофи, но също така от химическо и индустриално замърсяване. Ние сме в много сложна ситуация. Ако искаме да опазим биоразнообразието и горите си. Имаме нужда от ясни правила, които да забраняват пръскането на гори с пестициди и които трябва да спомогнат за възстановяването на горите. И трябва да има площи, където да няма намеса, човешка намеса и горите да могат да се развиват свободно. важни за биоразнообразието са горите. За тази цел имаме нужда от стратегия. Госпожа Саския. Благодаря, господин председател. Знаем, че службите по опазване на горите участват в реализация на, устой... на цели за устойчиво развитие е, следователно, опазването на горите трябва да е много важна част от е, нашите политически приоритети. А, има политика на залесяване, но заедно с това новите, е, новозалесените гори не могат да заместят унищожените гори Настъпилите загуби не могат да бъдат компенсирани. 43% от територията на Европа е гори. Средствата по ОСП не се използват достатъчни. Биомасата е много сериозен проблем. Знаем, че има много Нали, лицемерие, тъй като а, това се използва за възобновяем енергиен източник. Благодаря. А, господин Кужмик е следващия. Благодаря, господин председател, господин комисар. Аз вземам думата в този дебат, за да подчертая, че моята страна, Польша, е сред държавите, които са лидери в Европейския съюз, що се отнася до устойчивото горско стопанство. Ние сме отвоили площите, които са залесени в Полша. Горския фонд съставлява 30% от общата площ на страната. Аз приветствам решението от 2018 година на съвета Европейския парламент да се включи горското стопанство в политиката в областта на околната среда. Приносът на горите, що се отнася до емисиите на СО2, да се включи в общите разчети за емисиите на СО2. Но сушите, също зимите без сняг, бурите влушават състоянието на горите, затова е необходимо да има подкрепа за управлението на горите. Благодаря. Има въпрос с синя карта. Приемате ли? Госпожа Мелки. Благодаря, господи Кузмик, за изказването ви. Аз съм живяла в Полша и зная колко важни са горите за Полша. Искам да чуя от вас какво е мнението ви за това какво прави полското правителство за опазване на съществуващите гори в Полша. Господин Кузмяк за отговор. Благодаря ви за поставения въпрос. Има доста недоразумения, свързани с състоянието на горите в Полша, що се отнася най-вече до короядите в горите Беловежа. Но аз цитирах някои данни, които показва, че нашата страна може да служи за пример, що се отнася до управлението на горите в Европа. Това е сектор, който се самофинансира в Полша. Следващият оратор е госпожа Сандер за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Горите са преди хората, след тях е пустинята, казва Шатобрион. Това е вярно в някои страни и това, което се случи това лято, го потвърждава. Европейските гори а, изчезват с всяки 4 секунди. Всичко това е огромна отговорност при горещите вълни Болестите по дърветата налагат да отвоим усилията си, за да бъдат добре управлявани горите и да продължат да играят важна социална и економическа роля. Потенциала на горите за изпълнение на споразумението Париж е огромен. Ние трябва да експлуатираме ресурсите, при пълно зачитане на изискванията за устойчиво развитие и като уважаваме природното наследство. Разбира се, няма обща политика в областта на горите, но Европейския съюз може да предприеме мерки, които да се прилагат на национално ниво. Вторият стълб на ОСП трябва да се запази при следващата многодишна финансова рамка. Имаме нужда от устойчиво развитие на горите и смятаме, че проектите за изследвания трябва да бъдат адаптирани към климатичните изменения. Благодаря, госпожа Мария Арена. Благодаря, в неодавнащото съобщение на Европейската комисия за опазването на горите, комисията предвижда допълнително регламентиране за борба срещу обезлесяването и защита на горите в по-добра степен. Трябва да има задължително регламентиране, за да се има предвид, че рискови продукти, тези, които са от интензивно земеделие или от минно дело, които допринасят за обезлесяването и които стигат до пазара на Европейския съюз, да бъдат сертифицирани, че не са продукти, които водят до обезлесяване. Това е един инструмент за борба срещу обезлесяването. За това трябва да се предвидят задължителни изисквания и санкции. Как може да се гарантира че някои предприятия, като тези от Канада, няма да внасят продукти, които са резултат от експлуатиране на горите. Благодаря ви. Следващия оратор, господин Линс. Уважаеми колеги, нашите гори имат много функции. Те служат за почивка и са суровина за енергетиката, но в момента горите са пациент. Уважаеми колеги, горите трябва да бъдат защитени. Не бива да ги изоставяме. Те са важни в борбата срещу климатичните промени. Според Евростат 10% от въглеродните емисии се поемат от горите. Една добре управлявана гора помага много в климатичните промени, отколкото една неуправлявана гора. За това устойчивото управление на горите означава здрави дървета и добро поглъщане на въглеродните емисии. Една лошо управлявана гора означава много дървесни вредители – и обезлесяване. За да може да постигнем нашите цели, аз се застъпвам за доразвиване на стратегията на европейско равнище за горите. Аз се застъпвам за здрави гори и се надявам, че ще имаме добро сътрудничество с Комисията по околна среда. Господин Линс, към вас има въпрос от госпожа Мюлер. Господин председател, моят въпрос е, е, смятате ли, че що се отнася до корояда, трябва да има проекти европейско финансиране, които да идват от, например, Хоризонт 2020 или е, е, средства за изследвания от програмата LIFE, защото смятам, че има нужда от проекти, които да се занимават с борбата срещу корояда. Господин Линц, да, мисля, че идеята е добра. Това е добра възможност от европейска страна да бъдат подкрепени тези изследвания. Благодаря. Следващият колега е господин Хайнолома. Arvoisa пухемис, jotta... Господин председател, за да направим нещо разумно за нашите гори, ние трябва да сме наясно с това, че имаме много гори, а не само една гора. 70% от територията на Финландия е гори. Финландия винаги е използвала своите гори, но площа на горите не е намалявала през последните 100 години. Горите са много важни а, за околната среда а, а, и за а, развлекателни цели. И когато Европейската комисия обмисля какво да предприеме в бъдеще, не би трябвало да наказва страните, които са управлявали своите гори добре. Следващи оратор господин Шмидбауер. Следващият колега е госпожа Шимоне Шмидбауер от Австрия. Господин председател, уважаеми колеги, благодаря за въведението. Аз съм австрийка наистина и около 50% от територията на Австрия е покрита с гори. Затова горите за нас са много важни. Но преди да говорим за състоянието на горите в Европа, искам да подчертая защо горите по принцип са толкова значими. Няма по-важно нещо от защитата на горите и устойчивото им управление в борбата срещу климатичните промени. Е, гората трябва да се защити, но трябва и да се управлява и използва разумно. Това е голям сектор, който предлага голяма заетост. Трябва да сме много разумни тук, защото има вредители, има промени в климата. Това са факти. И на този фон Европейската комисия трябва да действа и да подкрепи лесничейте и целия лесовъден сектор. Затова имаме нужда от една европейска стратегия, която и в бъдеще да създава яснота. Не може да си позволим съкръщение на бюджета на втория стълб – от ОСП. Имаме нужда от публична подкрепа, за да се преборим с климатичните последствия в, за горите. И тук смятам, че трябва да се разшири фонда за солидарност. Това би било добро решение за подкрепа на лесничеите, защото те в бъдеще могат да са наши съюзници. Благодаря, госпожо Шмидт Пауър. Господин Адам Якобас. Panie komisarzu, szanowni państwo. Благодаря. Господин комисар, дами и господа, горите са ключов елемент от европейската екосистема. От тяхното състояние зависи способността за поглъщане на емисии на СО2. Горите са ключов отрасъл в Европа, създават много работни места по места – Съгласен съм с комисията, че не трябва да жалим усилия, за да подкрепим държавите членки, собствениците и управителите на гори в работата им, която цели закрила на горите и за преодоляване на последиците, например, от горските пожари. Ние трябва да действаме съвместно, тъй като по-отделно няма да сме толкова ефикасни и ефективни националното ниво е най-доброто ниво за всякакви дейности. Трябва да използваме и средства от ОСП, от програмата LIFE. Трябва да подкрепяме научно-изследователската и развойна дейност. Горската стратегия трябва да бъде част от Хоризонт Европа. Залесяването трябва да бъде основна цел. Ние трябва да подобрим устойчивостта на горите, трябва да могат да се справят по-добре с засушаването и трябва да се помогнат държавите членки за постигане на тези цели. Следващият оратор – господин Амаро. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Всички сме наясно с това, че в договорите думата гори не фигурира изрично. Но през последните години европейските институции, парламентът и Европейската комисия полагат активни усилия за управление на този ресурс и това природно наследство Управлението на горите се различава в различните държави членки, по същия начин както и, и селското стопанство се различава, само че ние имаме обща сълскостопанска политика. Затова смятам, че можем да имаме като минимум обща стратегия. Ако сериозно искаме да опазваме климата и да развиваме регионите на Европа, и устойчиво управление на биомасата, да не забравяме, че горите а, са економически ценни. А, това, такава една а, стратегия би, уз, би означавало по-устойчиво развитие. Ето защо имаме нужда от повече солидарност. В Португалия не се борим срещу горските пожари, опитваме се да ги предотвратим. Имаме нужда от фонд обаче, който да обезпечава усилията за превенция. Благодаря. Господин Вирконен. Благодаря, господин председател. Хубаво е, че говорим за горите в Европа. 40% от нашата територия е покрита с гори. Горите са важни за в борбата срещу климатичните промени. Горите поглъщат въглеродни емисии, но също така са и устойчив източник на суровини. Дървесина ще се използва и в бъдещето, защо трябва да укрепим развитието на горите и да инвестираме в него. Важно е да се подчертае ролята на активното управление на горите. Тези гори, които се управляват активно и разумно, не са толкова уязвими, не са подложени на въздействието толкова много на сушата и на вредителите. но екстремните природни условия се увеличават. Затова е важно да имаме европейска база данни за управлението на европейските гори. В момента такава база данни не съществува. Колеги, преминаваме към спонтанните изказвания. Имаме няколко спонтанни изказвания, както знаете. Може да имаме 5 минути спонтанни изказвания. Може да удължим с няколко минути изказването, спонтанните изказвания. Имаме 8 оратора. Първият оратор е господин Хитвеге Палаш. Господин председател, господин комисар, дами и господа, уважаеми колеги, ние живеем в един забързан свят и трябва да имаме предвид важната роля, която е, играят горските пазачи. Една пета от територията на Унгария е покрита от гори 22 милиона нови дръвчета бяха заседени от лесничеите. Това допринася и за качеството на живота на хората, които живеят в близост до горите, както и за развитието на селските райони. Ние знаем, че горите не са само економи, економика, те са много повече и се нуждаят от грижи. За съжаление, микрофонът на ораторът е изключен. Следващият оратор госпожа Амо. Микро. Благодаря, господин председател. Исках да взема думата, за да кажа, че опазването на горите все още е крайно недостатъчно в Европа. За пример взимам закрилата на девствените гори те са една много малка част от горските площи в Европа. Те имат огромна екологична стойност. Но а, горските ресурси се експлуатират в Румъния а, и бих искала един ден да има европейски каталог, за да знаем каква е стойността. В този каталог да има а, карта на всички девствени гори в Европа. Благодаря. Господин Богович. Благодаря. Говорим за положението на горите в Европа и знаем, че горите са белите дробове на планетата. Те поглъщат въглеродни емисии е, и, те са, и, и, и те са източник на суровина, дървесен материал, от който могат да се направят много неща. В Словения, моята страна, има много гори. 60% от нашата територия е покрита с гори. Процентът се увеличава, но нашите гори са много чувствителни към природни фактори, като пожарите, студовете и вредителите. Трябва да работим по-добре в рамките на програмата Хоризонт Европа и Лайф, за да може да управляваме в бъдеще по-добре Европ... Е, е, горите. Господин Екаринен Маури. Майкъл. Excuse me. In Venice, please. Извинете ме. Господин председател, през последната година около 15 милиона хектара гори изгоряха. Това е повече от територията на много европейски държави. Емисиите, които бяха изпуснати, са повече, отколкото от енергетиката, индустрията Една от причините за тези горски пожари е, че не се управляват голяма част от горите. Има такива гори, които а, ги, са по язвими на горски пожари. Около 100 хиляди хектара изгоряха преди а, много години, но от тогава насам само около хиляда хектара са унищожени от горски пожари. Устойчивото горско стопанство, което е екологосъобразно, предотвратява горски пожари и а, играе важна роля за борба с климатичните изменения. Има някои правила, оставаме на регламент от една минута и който превиши регламента ще бъде прекъснат. И второ, няма да допусна сини карти, както в предходния дебат, ако някой е представил синя карта, няма да я допусна втори път. Сега следващият оратор е господин Уолес Мик. Съвсем наскоро бе създаван един план за създаване на определен брой хектори с засадени държави, прощавайте, гори, 70% от които е колесни. В Ирландия съществуващата политика е търговска, която нарушава основните принципи на биомногообразието във връзка, например, с еголесните и смърчовете. Изключително важен факт е, че в крайна сметка трябва да знаем, че 42% от смърчовете се използват за енергия. И в горите основният вид са смърчове. Следователно можем да подчертаем, че 42% от всичките е, тези дървета на практика се освобождават като емисия в атмосферата. Това е изключително ненаучна политика, що се отнася до целта за а, е, въглеродно неутрална политика. Моля комисията да обърне внимание на това. Госпожа Ламалине. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес много се казаха много важни и много правилни неща. За всички трябва да сме наясно, всички трябва да сме наясно, че европейските гори може да не спастат световния климат, но ние днес показваме сериозното си отношение относно положението на гората чрез нашия дебат и търсенето на решение, защото гората е големия губещ от климатичните промени Известно е какво причинява смъртта на дърветата по отношение на въглеродните емисии. За това е важно да разгледаме гората като една чудесна суровина, която трябва да бъде защитена, но и разумно използвана. И най-сетне пледирам за това да сторим всичко, за засаждането на милиони нови дървета в Европа, да им дадем шанс за живот и държавите членки да бъдат насърчени да включат темата за горите в своя дневен ред. Господин Станислав Полчак. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já jsem rád, že se věnujeme tomuto důležitému tématu. Благодаря много Наистина много важно е, че разискваме тази изключително важна тема днес. Много други можехме да говорим, например, можехме да обсъждаме Брексит, но в крайна сметка важно е да обърнем внимание на гражданите, че се занимаваме с практически въпроси. Няма да повтарям казаното вече, искам само да подчертая, че в крайна сметка имаме инструмент, нашите европейски фондове за защита на горите. И мисля, че не трябва да подкрепим засаждането, залесяването, там където горите са изчезнали. И освен това да се обединяват парцели. Трябва да помогнем на общностите, на регионите в тази насока що се отнася до наистина дори асоциациите от собственици на горите, защото това ще има голямо въздействие. Например, в Чехия трябва да се обърне внимание на това и трябва да подкрепим научно-изследователската дейност. Когато става въпрос за борба с вредителите, разполагаме с много инструменти и наистина подкрепям тази политика. Благодаря. Uh, След... Господин Флего Валтер е последния който ще получи думата от спон... за спонтанно изказване. Хвала вам, председниче, поштовани povjereniče. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин еврокомисар. Виждаме е, как, какво, е, как пострадаха горите в областта на Амазон в по, по река Амазонка. Съзнаваме, че това е ужасно и трябва да реагираме сериозно, но ние трябва да започнем от собствения си дом. Нека да започнем с положителни действия тук, в нашите страни. Нека не забравяме, че замърсяването не познават границите, нито климатичните промени природата може да оцелее без хората, но не и хората без природата. За това аз настоявам за по-сериозно финансиране в следващата МФР за защита на природата, за съхранението на горите. Това е една инвестиция в нашето бъдеще. С това приключваме тази точка от дневния ред. Нека накрая чуем господин Каниете, представител на Европейската комисия. Thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички взели думата за изказванията. Това отразява наистина общия интерес към лесовътството и горите в Европейския съюз. Европейския съюз се ангажира за защита на горите в Европейския съюз, така както това се потвърждава потвърждава в последната комуникация съобщението на комисията. Устойчивото управление на нашите гори е нещо изключително важно и по този начин може да ни помогне да се борим срещу промяната в климата, за да се насърчи многообразието и също така да се даде сериозен тласък към развитието на нашите общества. Има ясни нови отговорности за държавите членки Европейски съюз. Ще продължаваме да подкрепяме устойчивото тяхното развитие във връзка с конкретните потребности и дългосрочната стратегия. Това всичко се обвързва с нисковъглеродната економика и подкрепя на доходите на гражданите, а също така за защита и на екосистемите. В крайна сметка, госпожа фон дер Лайен председател на Европейската комисия, има и ясен ангажимент в контекста на рамката 2020, за да може да се подобри наистина статута за опазване на горите в Европейския съюз. Освен това, защитата, възстановяването на горите е сериозен приоритет за бъдещето в целия контекст на новата стратегическа рамка за горите след 2020 година. Благодаря, господин председател. Това беше обяснението на Комисията за положението на горите в Европейския съюз. С това приключваме и този дебат. Преминаваме към следващия Следващата точка от дневния ред е, – въпрос с искане за устен отговор, патентно способността на растенията и основните биологични процеси. Сега искам да помоля господин Норбет Линц, който е автор на въпроса, да вземе думата. Господин председател, господин комисар, госпожа комисар, уважаеми колеги, свободният достъп до посевен материал е основно условие за иновацията в е, сферата на селското стопанство в Европа, както и генетичното многообразие на нашите растения. На последното заседание на Комисията по селско стопанство от 4 септември около тази идея се обединиха всички членове на комисията и беше взето решение, свързано с Европейската патентна служба, от 2014 година. Смята се обаче, че свободният достъп е застрашен и за това членовете на комисията искат да изпратят ясно послание. Позволете ми като председател на тази комисия да посоча основанията за този въпрос към комисията съгласно член 136 от правилника. През 2015 година техническата Камера за жалби към Европейската патентна служба взе решение, че продукти, които произлизат от основни биологични процеси трябва да подлежат на патентоване. На база това решение един сорт броколи, един сорт домати бяха заявени за патент. През декември 2015 година парламентът прие резолюция за изясняване на патентното право в сферата на растенията. Това е основно директивата 98 и комисията през ноември 2016 година посочи, че никога не е имало намерение патентите да бъдат давани без необходимите условия. Всички държави подкрепиха това тълкуване. След това се стигна до спор за тълкуване между управителния съвет на Европейската патентна служба, която следва линията на комисията и техническата камера за жалби и последно патентно способността на растенията трябва да бъде разрешена. Това беше решено и след това Европейската патентна служба се обърна към голямата камера за жалби на Европейската патентна служба и беше взето едно значно решение. Трябва да бъдат подавани писмени декларации пред тази камера като срокът е 1 октомври 2019 година. Комисията по селско стопанство има два въпроса към Европейската комисия. Първо, смята ли комисията да изпрати писмена декларация до голямата камера на Европейската патентна служба, за да отговори и да защити обществения интерес и патентоспособността на растенията? И второ, какви мерки взема комисията така че продукти, които произлизат от е, естествени процеси, да не подлежат на патентоване. Нашите европейски селекционери и селското стопанство най-накрая имат нужда от яснота за бъдещите иновации. Благодаря. Благодаря. Отговорът от комисията ще бъде представен от госпожа Бенковска. Благодаря, господин председател, уважаеми евродепутати. Благодаря ви, че поставяте този въпрос и защото, както се каза, е изключително важно да имаме яснота. Така че ще започна с втората част на вашия въпрос и тук отговорът е съвсем простър. Комисията предприе действия за гарантиране е, че продукти от естествени ресурси не подлежат на патентоване. Ние продържахме тесни контакти с парламента и с съвета и с държавите членки, както и с економическите субекти по отношение на непатентоспособността на тези продукта, както бе поискано Европейския парламент в резолюцията от декември 2015 година. През 16 година комисията прие документ от относно е, патентната защита на е, е, биотехнологиите, като изрично подчертаваме, че резултати от определени биологични процеси не трябва да подлежат на патентоване. Комисията единно подкрепи и решенията на съвета от февруари 2017 година и държавите членки възприеха този подход в националното си законодателство и своите патентни практики. По първата част на въпроса вие ние представляваме наистина комисията в съда пред и пред Европейското патентно ведомство. Необходимите стъпки ще бъдат предприяти преди изтичане срока 1 октомври. Защо Европейската патентна конвенция не е част от европейското законодателство? В наш интерес е да избегнем конфликти между директивата за биотехнология и Европейската патентна конвенция защото директивата ще бъде сериозно компрометирана, ако Европейската патентна конвенция предостави патентоспособност на продукти, за които ние категорично твърдим, че са непатентоспособни. Е, така че ние трябва да се съобразим с директивата, както се казва и в записката на комисията от 2016 година. И всички 38 страни по Европейската патентна организация са подкрепили това. Е, комисията подкрепя както и обществения интерес, а така и интересите на патентоващите в тази област. Благодаря, казва председателя. Сега пристъпваме към деб... деб... дебата. Госпожа Шрайер Пиерик е първата, която и получава думата. Е- Благодаря, господин председател съвсем ясно беше поставено искане от парламента, че е, растения, произлезли от естествени процеси, не подлежат на патентоване. И трябва да се намери край, да се сложи край на патентно способността, когато растенията участват в съществени биологични процеси. Аз мисля, че това до някъде е решено, защото в обясненията по регламент 28, е, параграф във връзка с европейското патентно право се посочва, че не става дума за декларация от 2016 година. Един от мултинационалните концерти, концерни оспори това и на 5 октомври е, голямата камера на Европейската патентна служба за решение, съгласно което това правило вече не е в сила. Това е невъзможно. Техническата жалба не може да уреди подобен въпрос и е, това до голяма степен противоречи на процедурата за съвместно вземане на решения. В декларацията на комисията ясно се посочва, че ние не се опитваме във връзка с биотехнологиите, нито съвета, нито комисията, нито парламента да оспорваме патентно способността на естествените свойства на биологични процеси. И изобщо трябваше да бъде възможно да се разгледа този въпрос. Демократично необходимо е комисията, парламента и държавите членки да е, се обърнат към голямата камера на Европейската патентна служба като страна, така че да бъде взето решение. Много важно е да направим невъзможна патентно способността на този тип растения и да защитим правата на селекционерите. Европейските органи, като са законодател, трябва да се използват използват и други е, правни средства, защото ние не можем да патентираме живота. Господин Андрио. Господин председател, госпожо еврокомисар, ние не желаем е, биологичните продукти да бъдат патентоспособни. Причините са економически и економически. Съществуват различни групи, национални и от земеделието, които поставят пречки по този път. Ние ще се борим за отстояване нашата позиция. Ние сме за биоразнообразие в земеделието и за приоритет на е, човешкото здраве. Така че ние трябва да имаме възможност за иновации в европейското земеделие. Това не бива да се забравя. Това означава да попречим, би означава да попречим на всички работещи в областта на земеделието за създаване на нови е, видове и за разработване на посадъчен материал материал. Не става дума за големите групи и предприятия, които се стремят единствено към печалба, която да не споделят с никого. Благодаря господин Хойтема, Ян Хойтема. Хойтема. Eh, Много благодаря. Госпожо комисар, колеги, тази резолюция цели отново да включим в нашия дневен ред въпроса свързан с патентоспособността. Най-напред трябва да се проведе един правен, правен разговор, правен дебат по този въпрос, защото той е свързан също така с сигурността, също с а, значението на този въпрос за производителите, а също така за вкуса на самите растения. Важно е да се има предвид естествения им вкус и начина по който те естествено съществуват. Тук не става въпрос за начин по който те са измислени, така че в крайна сметка дали може да се успорва патент. Този въпрос следва да истина да се а, обсъжда много задълбочено, дали подлежат на патентно способност точно а, тези а, аспекти. Това е нещо много важно, защото в крайна сметка е свързано и с въпроса за евентуална злоупотреба или пък изобщо като цяло е свързано с нашата храна. Например, ако вземем предвид червения цвят на доматите, какво означава това, че други производители не могат да разработят други видове червени домати? домати ли? И в крайна сметка съществува много голям риск, защото е, е, има сериозна уязвимост целият този въпрос. Нека да не забравяме и заболяванията по растенията, да не забравяме интереса на дружествата, е, които искат да комерциализират този въпрос. Но наистина трудно се подготвя и защитава патент. Обръщам се към всички вас и ви моля за ясна подкрепа. Нужно е да имаме тази подкрепа в парламента, защото по този начин ще отправим ясен сигнал в крайна сметка във връзка с патентоспособността. Благодаря. Благодаря, господин Мартин Хойзлинг за зелените. Господин председател, уважаеми колеги, наистина много неприятно е, че за трети път трябва да се занимаваме с тази тема. През 2012 година имаше резолюция, 2015 също и сега отново, защото Европейската патентна служба просто игнорира нашето политическо желание, а именно да не изискваме патент е, за растения, които проистичат от основни биологични процеси. Европейската патентна служба естествено има интерес да предоставя патенти. Това е чисто и економически интерес, но тук ние като политици трябва да се намесим и Европейската комисия сега трябва да прояви много голяма енергия, да, прояви, да упражни натиск, защото наистина решенията на законодателя до голяма степен се игнорират. Сега трябва да решаваме за броколи и за домати, обаче става дума за принципно решение. Ако сега не дадем правото на земеделските стопани и на селекционерите да използват своите сортове, все по повече концерни ще се опитват да регистрират патенти, да гарантират правата си върху тях и онези, които най- много се нуждаят от тях, а именно земеделските стопани ще загубят своите права. Затова, скъпи колеги, сега трябва съвсем ясно да кажем стоп на Европейската патентна служба. Благодаря. Господин Давид Иван. Уважаеми колеги, Предоставянето на патенти за определени видове броколи или домати от Европейското патентно ведомство е в разрез с протоколът на Гоя и конвенцията на ОНЕ за биоразнообразието, както и срещу Европейската патентна конвенция и изпълнителния протокол към нея. Страните, страни по тази конвенция са всички държави членки и всяка отделна държава членка има свой представител в Европейската патентна организация, която за уреждане на различни конфликти. Затова ние предлагаме държавите членки да използват гласа си чрез своите представители в административния съвет на Европейската патентно ведомство за прекратяване процедурата за предоставяне на патенти за тези биологични видове, за да не се продължава с още около 200 случаи. Сега Берт Ян Руисен. Благодаря. Een dwaalspoor is het Anders. Уважаема госпожа комисар, уважаеми колеги, наистина ние се намираме в задънена улица и Просто не мога да си обясня как бихме могли да се справим. Патентоването на растения, тогава определени фирми ще получат монопол, те ще увеличат властта си, обаче цената за нас е твърде висока и е, предприятия за допълнителна обработка няма да имат достъп до генетичните източници. А свободният достъп е нещо много важно за е, усъвършенстването на сортовете. И се радва много, господин председател, че има широк консенсус по тази тази тема. Ние трябва да изпратим ясен сигнал към патентната служба, че трябва да се прекрати с този тип патентоване и то възможно най-бързо. Естествено, усъвършенстване на растителните сортове, всичко това се подчинява на правото на собственост и тези права на собственост трябва да бъдат защитавани. Обаче имаме и система на правата на селекционерите и, както казах, патентите всъщност не са в растителното царство. Едно растение всъщност не е изобретение растенията принадлежат на всички нас и всъщност би трябвало да се изразя по друг начин.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 Е, да, не можем да патентаваме сортове, които генетично не са променени, обаче патентната служба издава патенти и за растения. Има монополи от страна на многонационалните концерни и е, това за сметка на много дребни земеделски стопани. Няма повече многообразие при продуктите и е, дребните производители стават все по-зависими от тези многонационални концерни. Да, е, съществува молекулярна биология, съществува и генетично изменение. Всичко това са неща, които се използват. Но продуктите, живите същества, които проистичат от тези технологии, те са важни. Това е неприемливо. Авторското право всъщност се прилага и тук и това не би могло да се нарече приемливо да се патентоват подобен тип растения. И всъщност резултатите от тези кръстоски, нови растения, нови животни, както казах, изборът на процесите става в лабораторни условия и се използват цели геноми. Господин Даниел Буда е следващият оратор. Добре, președinte, mulțumesc, doamna комисар, doamnelor благодаря, господин председател. Госпожо комисар, колеги, научно-изследователската дейност не трябва да се блокира с административни процедури. Разработването на секторите селско стопанство в това число зависи от научно-развойната дейност, така че реалността не бива да се пренебрегва. Увеличаването на населението, ограничените ресурси природни и промяната в климата са сред примерите, които ни карат да предприемем незабавни действия. Трябва ни нови ресурс, нов механизъм, нов начин за производство на достатъчно висококачествена храна на достъпни цени. Следователно, техническите методи не могат да бъдат патентовани за растенията. Последиците биха били наистина бедствени не само за земеделските стопани, които трябва да плащат допълнително за да използват различните видове или, или е, е, селекционирани е, растения, но но освен всичко друго, не, не забравяме, че а, изследванията струват много и да не забравяме накрая и потребителите, консуматорите. Нека да обърнем внимание на това на Европейското патентно ведомство. Освен това, не трябва като пожарникари просто да гасим избухнал а, пожар тук или там, точно обратното. Ние и Европейската комисия трябва да отправим много ясно послание. А, процесите, биологичните процеси не могат да бъдат патентовани. Благодаря. Благодаря, господин Пауло де Кастро има думата. Благодаря, господин председател, господин, госпожо еврокомисар, уважаеми колеги. В момента, в който иновациите допринесе за естествените растителни ресурси е единствения начин за подобряване на земеделието. Не можем да приемем решението на Европейското патентно ведомство. Не може да допускаме ограничения и поставяне под съмнение на решенията на нашите изследователски лаборатории. Това ще е в ущърп на всички. <coughs> Трябва да действаме незабавно комисията трябва да вземе мерки, за да не се вземе решение, което отхвърля европейското законодателство. Трябва да имаме сигурност за нашите земеделци чрез нови техники за подобряване на растителните видове. Ние трябва да реагираме амбициозно на предизвикателства на време. Госпожа Улрике Мюллер. Господин председател, госпожа комисар, решението за Камерата за технически жалби към Европейското патентно ведомство да се издават патенти за растения, които са резултат на класическа селекция от гледна точка на земеделските стопани, не е разбираемо по никакъв начин. Свободният достъп до посебен материал за мен е нещо важно, за да може да се запазят иновативните свойства на европейските селекционери. Аз съм за многообразие на посевния материал в Европа и искам древните стопани да продължат да имат достъп до тези генетични ресурси. Свободният достъп до посебен материал е ключов елемент за селекциониране на нови сортове, които се справят по-добре с предизвикателствата на климата. Надявам се, че голямата е, камера на Европейската патентна служба ще ревизира решението си за да не се е, дават в бъдеще патенти за растения. Благодаря. Госпожа Господин Бито, е, благодаря, госпожо Еврокомисар. Уважаеми колеги, зелените винаги сме били е, за защита на растителните видове и на е, фона на казаното до сега. Ние сме напълно съгласни. Все пак въпросът е по-сериозен кой постановява закон, законодателство в Европейския съюз? Съвета и парламента или Европейското патентно ведомство? Е, става дума за съвсем е, популярни растителни видове и се стига, ако щете, и до растителни животински видове, като сьомгата както при това положение това ще ни ограничи в работата с растителните животински видове. Това е вмешателство в естественото разнообразие так, да, да, и, и по, по този начин е, ние може, до сега ние сме успели да докажем колко ефективно се работи, докато сега международните организации и концерни посягат на това следвам господин Лебретон. Благодаря, господин председател. Наистина, може ли да се нарече възможно патентоване на някои сортове домати или броколи? И това е повод за протести. От 2018 година тази техническа камера всъщност реши по позицията от 2015 година. Като член на Комисията по селско стопано, аз искам парламента да протестира пред Европейската патентна служба. Трябва ясно да се изложи нашата позиция. Общият интерес не трябва да страда от интереса на определени групи. Биоразнообразието, защитата на потребителите и защитата на земеделските стопани зависи от нас. Искам да припомня, че е, от 1961 година съществува защита на изследванията. Има също така и сертификат във връзка с растенията и точно този сертификат се спазва много повече и има по-голяма стойност от самия патент. Благодаря. Благодаря. За първи път се обръщам с вас, към вас като добре дошли. И 500 милиона всъщност са гражданите на Европейския съюз. Нека не забравим, че говорим и за тях. Заповядайте сега, госпожа Агилар. Да, благодаря. Искам да благодаря на всички вас. Благодаря за минутата мълчание за жертвите в Испания. Благодаря ви за това. Що се отнася до темата, която обсъждаме, наистина сега като ли, че отваряме задната врата за патенти за семена и биологичен материал. Това е много сериозен процес и е, този пропуск, ако мога така да кажа, на разширения апелативен състав и техническата комисия по жалбите, наистина дали е, могат да бъдат използвани като едно извинение за атака срещу ведомството. Просто това е една грешка. Нека да не заклемяваме цялата система като такава, защото до сега Европейската патентна служба много ефективно работи. Да, благодаря. И сега сега колегата Хазекам. Благодаря, господин, е, госпожо председател. 4 милиарда години съществува живота на Земята. Живота не е ничия притежание и не може да бъде. Възможността за патентоване, патентоване на и животински видове звучи наистина странно, но точно това се случва. Има патент е, за пастърви и ам, сьом Томга, сега говорим за растения, но това не са изобретения. Подобни патенти обаче ще доведат до монопол. Това ще застраши безопасността на храните. Несъгласни са гражданите, несъгласни са земеделците, несъгласна е комисията и парламента. Отпорът е много сериозен. Патентното ведомство обаче продължава е, това е абсолютно неприемливо и какво прави комисията по въпроса, за да сложи край на подобно нещо. Е, моето мнение е, че Европе... Е, това не трябва да се допуска. Благодаря, казва председателката. Госпожа Пина Пичерно от групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, аз се присъединявам към хора на колегите, които вече изразиха своята критика към това напълно неразбираемо решение на Европейската патентна служба. Позицията на парламента във връзка с патентно способността на растения, които са получени чрез естествени биологични процеси е съвсем ясна и това от 2015 година, когато тук в пленарна зала съвсем ясно, с ясно мнозинство, ние се обявихме срещу този тип патенти. Е, същата позиция беше заета от е, съвета, след това от комисията и аз мисля, че не би трябвало да има съмнения във връзка с политическата воля – да не се допускат подобни патенти. Госпожа комисар, ние апелираме към вас, към комисията, да упражните вашия авторитет в крайната фаза на процедурата пред Европейската патентна служба, така че защитата на посевния материал да бъде гарантирана, но също така да се зачете и общи интерес на европейските граждани. Благодаря. Много благодаря. А сега думата има а, колегата Карен Мелкиор. Реню. И 2014. Много благодаря. 2014 година имаше и избори и ние също проведохме и референдум в нашата страна в Дания във връзка с това дали да се възприемат решението, да се, дали да станем член на Патентната конвенция. След това е, се взе съответното решение и аз в хода на дебата настоявах да не приемаме патенти във връзка с биологични видове и растения. Ако Европейското патентно ведомство всъщност не е проумяло какво е, е посланието ни, ще се опитаме още веднъж да го кажем. В Ямайка има конкретно растение, плод, което е устойчиво на вредители. И в крайна сметка е необходимо да се уточнят конкретни аспекти във връзка с конкретните задачи на селекционерите. И в Изключително важно е в интерес на демокрацията да се уточни този въпрос. Председател. Сега благодаря, госпожо председател. Доматите не са машини, броколите не са технически е, процедури, за това не може да има патенти е, за хранителни вещества, основата на живота. С изненада прочетох за решението на Европейското патентно ведомство. Нееднократно вече се каза, че съществува сериозна опасност, реална опасност. Хората, които се занимават с създаване на различни видове, включително фермерите, няма да имат достъп до съответния материал. Монопол на крупни производители, <clears throat> които се стремят единствено към печалба, не бива да се допуска. За мен е пределно ясно, че Европейското патентно ведомство не проявява готовност да работи за добруването, а се стреми към удовлетворяване на материални и финансови интереси с интерес чух, че бъдещия еврокомисар Войцеховски през 2015 година като евродепутат категорично е възразил срещу патентоването. Настоявам да спрокараме волята на парламента и да се предприемат действия срещу Европейското патентоведомство по този въпрос. Благодаря, казва председателката, господин Тарабела от Социалистите и демократите. Госпожо председател, госпожо комисар, е, наистина многонационалните концерти искат да поставят монопол върху прогреса, иновациите и живата природа. Не само е, този проблем е правен, той е и морален проблем. И искам да посоча, че на съвета на министрите от 18 е, март миналата година множеството от тях изразиха своето, своята подкрепа на тълкователното решение на Европейската комисия от 2016 година и накрая продуктите, които проистичат изцяло от биологични процеси, трябва да бъдат гарантирани. Те трябва да бъдат постоянно на разположение на нашите земеделски стопани и то всички сортове. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Агилера, социалисти и демократи. Благодаря, госпожо председател. Това почти края на дебата и само мога да споделя казаното вече от колегите от всички политически групи, всички, които се изказаха до сега. Има очевидно почти пълно единогласие, което беше факт и в Комисията по селско-стопански въпроси. Така че отново се обръщам към госпожа Биенковски и комисията Отправяме и ясно политическо послание по този въпрос от пленарната зала. Патентоспособността на растенията във връзка с основните биологични процеси не, могат да бъде, не може да бъде възприето като подход. Това трябва да бъде ясно. Така че това е същността и на устния въпрос и на резолюцията. Очевидно, ние трябва ясно да можем да формулираме отговора си пред патентното ведомство и в крайна сметка важно е да поддържаме обществения интерес на първо място. Ще се опитаме да намерим баланса между патентите, въпроса свързан с патентно способност и растенията и видовете. Благодаря bejelentkezett hozzászólásoknak vége. Благодаря много. С това изчерпваме изказванията по дебата и пристъпваме към спонтанни изказвания от залата. Госпожа Шойдрова, един от тримата. Уважаеми колеги, Внимателно изслушах е, госпожа Еврокомисаря и както и изказванията. Много се радвам, че сме единодушни, че патентите не могат да бъдат е, е, издавани върху растителни животински видове. Това би било е, безумие. Но изглежда, че Европейската патентна организация отстоява интереса на лобите. На определени индустриални лобита. Радвам се, че комисията, както и съвета, отстояват правилното мнение. Сега на ход са държавите членки когато разговаряме с Европейската патентна организация все пак, е, държавите членки имат там мнозинство. Затова е много важно да продължим да работим заедно всички е, парламент, комисии и държави членки по този път. Така ще успеем да преодолеем тази ситуация. господин, господин Балас. Благодаря. Наистина смехотворно е, че ведомството подготвя наистина подобно решение за растения. Това са естествени е, е, сортове, домати, броколи. Няма как да ги измислим. Така че в крайна сметка а, има вече достатъчно отрицателно въздействие върху живота ни. Нека да не монополизираме природ, естествения природен ход а, и растенията. Това в крайна сметка е много важно и за замеделците. Не бива да толерираме подобен подход. Би трябвало да изискате патентното ведомство да спазва Европейската патентна конвенция във връзка с отношението отношението и подхода към естествените видове и патентите. Просто някакси е, се побъркваме, ако ги патентоваме естествените видове. Благодаря, председателката, благодаря. И последният оратор Херберт Дорфман. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Аз мисля, че понякога в Европа мислим, че селекционерите всъщност са част от дейността само на големите многонационални концерти. Но това съвсем не е така. Има много по-малки селекционерски фирми, изследователски звена, които имат нужда от свободен достъп до генетичен материал, което означава, че е, ние трябва да им предоставяме такъв свободен достъп до целия разполагаем в света генетичен материал, за да могат да използват това в селекцията. Аз мисля, че по тази причина е много важно да се патентуват такива сортове. Е, всъщност да се спре, би трябвало да се спре подобна практика. И мисля, че всички в тази зала сме единни, обединяваме се върху тази идея, а именно, че растенията не са патентно способни, когато са селекционирани по естествен път. Благодаря. Благодаря. С това е, изчерпахме изказването. Сега в заключение, госпожа Евро, госпожо Еврокомисар, благодаря на всички евродепутати е, за направените изказване, защото разбирам, че ние имаме единна позиция. От самото начало стана пределно ясно, <clears throat> че е, комисията и вие изпращаме едно и също политическо послание. Не не можем да обявим за патентуеми и патентоспособни биологични материали. В нашите дискусии с ЕПО ние ще се опитаме да играем изключително важна роля, за да постигнем първо правна сигурност, защото знаем колко важно е това за всички от този от, отрасъл. След това да отстояваме интереса. So европейските земеделци и широката общественост и да възстановим здравия разум. Благодаря ви за дебата. Той ще ни даде сили да продължим в бъдеще по този път. Председателката, благодаря много. Приключвам дебата по тази точка и пристъпваме към следващата точка от нашия дневен ред изказване на заместник председателя на комисията и върховен представител на е, Европейския съюз е, за положението в Хонг-Конг. Но преди това ви моля, е, служете си слушалките, защото искам да кажа нещо. Искам да опитаме една нова система за е, спонтанни изказвания, KDI и сини карти. Ще ви помолим да ни отговорите по електрон, да реагирате по електронен път. Някои от вас са получили мейл по този въпрос, така че ако искате да вземете думата, можете да използвате своята електронна карта. За това моят въпрос към вас е следният. Ако искате да направите изказване в процедурата CatchDI или да зададете въпрос а, с синя карта, използвайте електронната си карта. В момента, разбира се, говорим за изпитателен период. Можете да давате знаки издигане на ръка. И все пак искаме да работим по-ефективно с електронната система в бъдеще. Благодаря ви. Сега, нека да опитаме тази електронна система в рамките на следващия дебат. Тоест, ако искате да направите спонтанно изказване или да поставите въпрос с синия карта, използвайте електронната си карта. А сега ще помоля госпожа Бянковска, която ще направи изказване за положението в Хонг-Конг. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, нека да ви запозная с тези е, основни аспекти във връзка с положението е, в е, Хонг-Конг от името на госпожа Могерини. През последния месец Гражданите в Хонг-Конг упражняват основните си човешки права за протест е, във връзка с свобода на иска за автономност и е, право за сдружаване. През лятото ние е, поканихме и двете страни да се откажат от насилието, за да може да се деескалира положението. И сега вече отказа от проекто закон за екстрадиране е добра стъпка. Масовите демонстрации сочат решимостта на хората в Хонг-Конг. 1,7 милиона хора са излезли на улиците на 18 август тази година през последните седмици, тъй като ескалира положението. Ставаме свидетели на насилие, на бунтове и атаки към, насочени към минувачите, наблюдаващите използването и на петролни бомби, а също така и на вандализъм. Всичко това е неприемливо и ние го съждаме. Протестите обаче са предимно мирни и те са широко подкрепяни от населението в Хонг-Конг. Европейския съюз подкрепя системата една държава, е, две системи, което гарантират основни положения. Също така има ясен международен ангажимент от Китай във връзка с декларацията 84-та, ратифицирана от Националния конгрес в Китай, във връзка с автономността и спазването на основните права и свободи в Хонг-Конг. Този принцип принцип е изключително важен също така, за да има и доверие в стопанската дейност в Хонг-Конг, много важен финансов център, стратегически изключително важен център и от транспортна гледна точка. А освен това, принципа една страна, два, две системи е изключително важен да бъде подкрепен. Ние подкрепяме е, уважаването и спазването на правата и свободата на хората и автономността в Хонг-Конг. Това е важно важно за просперитета на Хонг-Конг, но също така и на Китай. Спазването на основните права и свободи, независимост на съдебната власт са изключително важни за развитието на Хонг-Конг и ежедневието на хората в Хонг-Конг. Трябва да се поддържа предвид основните закони, международните ангажименти на Китай. 18 юли Европейския парламент разисква ситуацията в дебат по неотложни случаи при прие своя резолюция по темата.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 Европейската дипломатическа служба публикува три изявления и също така имаше ясна декларация, отправена от върховния представител във връзка с интегриращ диалог, включващ всички заинтересовани страни. Върховният представител разисква въпроса с различни международни представители и партньори през лятото, също така и с министра на Канада. Хонг-Конг беше част от разискванията в Хелсинки Хелсинки в края на месец август от тогава. Карилам заяви на 4 септември, че проекто закона за екстрадиция от Хонг-Конг в Китай ще бъде официално оттеглен. Това се приветства, също така предоставя възможност за мирно намиране на решение. Обаче положението все още е напрегнато което а, ни притеснява, насилието се увеличава и ние продължаваме да се надяваме, че всички страни следва да се въздържат от насилие и да търсят решение във връзка с намирането на конструктивен диалог. За да се случи това, много е важно да се възстанови доверието на първо място. Освен това, а, инвестициите, стопанската дейност са повлияни също така от положението е в крайна сметка изключително важно е да продължи да функционира Хонконг като един мост към Китай и света. Нужно е да има доверие и диалог с всички заинтересовани страни, за да се намери трайно мирно решение на проблема. Благодаря. Председателката, благодаря. И сега ще дам думата на госпожа Шойлова. Следващ оратор от НП. Řazení tohoto bodu, протоже, jak řekla пани комисашка. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря, че включихте този въпрос в дневния ред, защото, както тук що чухме от госпожа Еврокомисаря, положението в Конкок съвсем не е лесно и проблем и просто положение проблемите продължават. хиляди хора демонстрират на улицата в името на запазване на свободата. Това ми напомни Европа преди 30 години, Централна Европа преди 30 година. Но тогава ние отхвърлихме диктатурите, докато сега забелязваме, че Китай прави опити да въведе определени моменти на диктатура а също и а, трябва да отстояваме християнските ценности. А, да, а, докато, с, чрез които, което демонстрантите се опитаха да не допуснат насилие от страна на полицаите. Тези хора смело продължение на седмици демонстрират за от, отмяна на нежелания закон те нямаше да постигна това, ако не беше Китай от 2015 година, когато китайската полиция задържа петима издатели на критична литература. Така, докладът, а, законът е оттеглен, но гнева не е стихнал. И за това е важно Европейския парламент да отправи ясен сигнал. Китай трябва да знае, че човешките права са важно условие за всякакви отношения. Председателката благодаря. Давам думата на госпожа Арена. Е, благодаря е, не стихват протестите и това въпреки е, усилията на властите в Хонг-Конг да спрат екстрадицията. Обаче този е, проект всъщност е едно само от исканията на активистите. Милиони хора демонстрират в улиците на Хонг-Конг и ние трябва да изразим нашата европейска подкрепа. Правото на демонстрации трябва да остане гаранция за е, запазване на системата насилието, което беше приложено от китайските власти, всъщност нарушава основните права. Ние обаче не трябва да останем неми наблюдатели. Европейския съюз трябва да защитава правата на човека и е, това с мирни средства. Обаче някои членове на Европейския съюз продадоха технологични материали, които се използват срещу е, демонстрантите, а именно сълзотворен газ и е, други е, приспособления. Така че ние трябва да контролираме износа към Китай, за да не се получи така, че е, изнесените стоки да действат срещу правата на човека. Ние наистина е, гледаме с ледено безразличие тези активисти. И всъщност ние трябва да им изпратим съвсем конкретно послание. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ваутман Сриню. Micro? Sorry, your microphone. Микрофон за оратор. No, it's on, I think. Okay. voorzitter, commissaris. Госпо... Госпожа председател, госпожо комисар, 15 седмици толкова продължават тези масови демонстрации, в които участват милиони хора мирно, за да протестират, за да призовават за повече демокрация и спазване на основните права. А какъв е отговор, който получават? Репресия срещу тях се хвърлят сълзотворен газ и те са предмет на насилие, на арест. И ние трябва да реагираме. Една страна, две системи. Това е принципът. Добре е, че проекто закон е отеглен – но а, протестиращите вече желаят нещо повече. Хонг-Конг да не се превърне в де, недемократична държава. Към това призовават. И а, очевидно, че вътрешните проблеми вече не са само вътрешни. Има нарушаване на човешките права. Въпрос към комисията. Как ще подходите, как ще кажете ясно в диалога с Китал, че е нужно да има възможност хората да протестират говорят мирно и да изказват какви са техните искания. И и не бива да изпитват страх от репресия. Благодаря. Пред... Благодаря. Сега Райнхард Питикофър уважаеми колеги, преди две седмици аз бях в Хонг-Конг и разговарях с представители на различните групи и се завърнах още по-твърдо убеден, че постъпихме правилно, като в началото на лятото заявихме, че подкрепяме гражданите на Хонг-Конг. Движението за демокрация и свобода в Хонг-Конг продължава и продължава да заслужава под нашата постоянна солидарност. Една държава, две системи не трябва да се подкопава чрез действия, от Пекин налагане на определени закони. Не е достатъчно да се оттегли противоречивия закон. Хората искат по-сериозни промени. Като начало те искат независимо разследване на насилието, особено полицейското насилие, е, и е, универсални избирателни права. права. Те им са им обещани преди 22 години в основния закон това обещание не е изпълнено до сега, а Пекин трябва да го е, изпълни. Ние подкрепяме е, това тяхно, тази тяхна воля. Демокрацията трябва да победи. Председателката, благодаря много. Е, господин Ривиер. Е, наистина ние трябва активно да следим спазването на демокрацията в Китай. Наистина е, трябва да се проявява респект към избора на народа. И ние виждаме, че там има много насилие и в Обединеното кралство, например, парламента се е, противопостави на едно суверенно решение на британския народ. В Италия една политическа комбинация, абсолютно е, противоестествена, също попречи на волята на италианския народ. Във Франция един автократ е, не се спира пред парламента и налага текстове, които е, всъщност повечето французи не приемат. Става дума за проекта за пенсионна реформа. И е, не би трябвало да се допускат подобни практики и всъщност трябва да се вслушваме в хората, в народите на Европа, които искат демокрация. Благодаря. Анна Фотига, заповядайте. We stand by. Ние стоим зад народа на Хонг-Конг. Това е отношението на Европейския парламент още от самото начало на протестите, когато станахме свидетели на насилието. И хората от е, Хонг-Конг спечелиха първата си битка във е, връзка с отеглянето на проекто Закона за екстрадиция. Въпреки това, всички би трябвало да спечелят пазят декларацията от 1984 година и Бейжин наистина би трябвало да избягва провокации там. Както казвах, ние продължаваме да стоим зад народа от Хонг-Конг. Благодаря. Председателката, благодаря. Следващия оратор госпожа Вилюнева Руиц. Благодаря през е, от 9 юни ние следим отблизо от демонстрациите от началото на кризата и виждаме как се стига до насилие. Вчера отново станахме свидетели на цели на полицейско насилие, например използването на водни оръдия. Е, ясно трябва да заявим е, че правото на демонстрации трябва да срещне нашата решителна подкрепа за целия свят, за, както и в Хонг-Конг. За това трябва да има разследване срещу полицейското насилие и насилие да, да бъдат освободени демонстр... неправомерно задържаните демонстрати. За това ние трябва да разкритикуваме и заклеймим поведението спрямо на комисията парламента в човешките, спрямо човешките права в чужбина. Но това трябва да се намери, да намери отражение в нашите търговски отношения. Нуждаем се от стратегически план на отношения с Китай. За това парламента би трябвало да бъде призован да при... поиска от Китай спазване на човешките права в съответствие с изисквания изискванията на нашия век. Господин Тенант. Моля, включете микрофон с оратора. Да, сега е по-добре. Благодаря, госпожо председател. Ние трябва да вярваме в демокрацията. Вярваме ли в демокрацията или не? Ако не, няма смисъл да водим дебата. А ако вярваме, тогава тук става въпрос за принцип, който излиза извън граници национални и европейски. Това е всеобщо принцип. Когато има насилие срещу граждани от държавата, това е неприемливо. Също така и протестиращите не трябва да проявяват насилие. В крайна сметка трябва да се вземе конкретно решение. Кой ще взима решение, кой ще управлява Хонг-Конг? Нека да забравим във връзка с историята, политиката, която продължава съответно 21 век. Трябва да бъде отговора следния. Хората в Хонг-Конг трябва да имат право на самоопределяне, както всяко човешко същество заслужава. Председателката, благодаря. Изабел Сандош, социалисти демократи. Благодаря, госпожо председател. През последните месеци ние сме свидетели на тези демонстрации в Хонконг. Това са мирни демонстрации, които са насочени към борба за свободата на словото, граждански права и демокрация. Европейския съюз не може да бъде пасивен наблюдател и да не предприема нищо. Трябва да се действа много решително спрямо местните власти и китайските власти. Както беше казано, това насилие срещу демонстрантите трябва да спре. Европейския съюз трябва да използва всички е, средства, за да се спре това насилие и съвсем ясно да посочи пред китайските власти, че не може да се упражнява репресия върху дисиденти и че не може да се упражнява насилие. Този конфликт трябва да се реши по мирен начин. Ние приветстваме това, което казват водачите на това движение, че демонстрациите ще останат мирни. И е, трябва да кажем на китайското правителство, че не е достатъчно само да се излиза с декларации за намерения. Трябва да бъдат направени решителни стъпки по посока спазване на правата на човека и принципите на правовата държава, също така свободата на словото и свободата на събиранията. Господин Гета. Госпожо еврокомисар, госпожо председател, уважаеми колеги, коража, решимостта и борбата за свобода ще, заем, ще се разгърне в Хонг-Конг. Ние и смятаме, че това трябва да подкрепим тази борба, но местните власти налагат китайско управление управление. Ние трябва да подкрепим и да се радваме на победата постигнала защото това е в полза на всеобщата на, на всеобщата свобода, но това не е достатъчно. Ние трябва да подкрепим е, свободата е, на личността в Китай, държава, която си оставя, остава економическа сила. Трябва да го сторим, защото това е морален императив, но и защото можем да го направим. Е, защото въпреки поведението на господин Тръмп, китайските власти не могат да си позволят да трентират Европа по един или друг начин, защото нашето събрание, нашия парламент е, е най-крупният орган в Европа, който може да се отстоява човешките права. В един свят на диктатура все по-широк, все по-сложни режими и все по-трудни. Така че надявам се и призвам призовавам всички да, да подкрепим кандидатурата за награда Сахаров за, на един китайски представител, който е на голяма личност и който неправомерно е задържан и, и третиран изключително зле. Председателката, благодаря. Следващото изказване от Зелените. Госпожо председател, госпожо комисар, колеги. В моята държава се бо... си мислеше, че е майката на свобод... свободните в миналите години. До... За чия свобода ставаше въпрос тогава? А сега в Хонг-Конг ставаме свидетели на протестиране с съответно британското знаме пред консулството. Необходимо е да се отстоява правото на свобода и нека да не забравяме съвместната декларация от 1994 година. Отговора на посланника на Обединеното кралство беше съвсем справедливо по отношение на посланието, което се отправя във връзка връзка с опита за разрешаване на притесненията и тревогите. В крайна сметка, нека ние в Европейския съюз да се обединим, нека ние да сме онези, които отстояваме човешките права без граница, да гарантираме всеобщо право на глас, включително и в Хонг-Конг. Нека да бъдем наистина майката на свободите, но не изграждайки МП империя, а отправяйки предизвикателство към имперския подход. Благодаря. Благодаря, колега. А сега следващия оратор, госпожа Болон Фриск. Благодаря, госпожо председател. Основните договори на Европейския съюз трябва да обединяват всички нас, следвайки принципа на демокрация и правова държава. Обаче виждаме точно обратното. Китай се опитва също и в рамките на ООН да премахва отделни права на човека и а, е, всъщност държавния принцип има приоритет пред свободата в Китай. Карилам посочи, че гражданите всъщност са всъщност е, едно мълцинство, протестиращите са мълцинства, които желаят да всяват хаос и да налагат заплахи. И това е погрешно твърдение. Мерките на полицията и на властите в Хонг-Конг се ръководят от нея под контрол на китайските компетентни органи и това е нечовешко. Ние наистина трябва да дадем отговор без колебание. Трябва да представим ясна политическа декларация от името на полити... Европейския съюз. Трябва да се признае, че Хонг-Конг има специален статут и нашите бъдещи отношения с Китай трябва да се подчиняват на това и най-вече на правата на човек. Следващият оратор poštujem želju da u ovom parlamentu raspravljamo o vladavini prava i demokraciji. Моето желание е в този парламент да говорим за ролята на закон, закона и демокрацията в трети страни, но нека не забравяме какво става в Република Харватия там огромен брой от е, процент от хората смята, че е, управляващите са корумпивани и са крайно недоволни от, за съдебната система. До сегашния мониторинг от Европейския съюз не е достатъчно. Аз от 21 години съм работя в съдебната система на Харватия. От личен опит мога да потвърдя, че това общество е изключително корумпирано. И нека първо разрешим тези въпроси. Всички европейски институции, включително на парламента, трябва да бъдат привлечени към решаване на въпросите в Европейския съюз. Тогава да съдим за други страни. Сега Нила Гил. Хората в Хонг-Конг излязоха на улица да изразят мирно своето право на протест. А какво е се изправи срещу тях? Насилие, сълзотворен газ. Така че, е, какви са техните ценности? Те са и наши ценности. Те защитават своя живот, начина на доходи е, и в крайна сметка трябва да се имат предвид всички необходими мерки, за да се подкрепят хората от Хонг-Конг. Те гледат към нас с надежда. Е, и освен това, те е, се борят и за всеобщо право на глас. Дали в крайна сметка следва да се оттегли финансовия статут трета страна в финансов аспект, разследва ли да се разглежда този въпрос? Искам да напомня на Китай и подхода във връзка с дълженията, което те имат към принципа една държава, две системи. Те са подписали по този принцип тогава, когато се предостави властта, прехвърли от Обединеното кралство 1997 година в ръцете на Китай. Те поеха обаче заедно с това отговорността към хората в Хонг-Конг. Така че в крайна сметка сметка, ако продължават да бъдат а, а, тези хора преследвани, трябва да намерят възможност за закрила в Европейски съюз. Благодаря. Следващия оратор. Госпожо председател, благодаря, че ми давате думата. Говорим днес за положението в Хонконг. Ние мисля, че всички сме единни в мнението, че принципът е една за е, двете държави би трябвало да се спазва. Когато китайското правителство и органите на е, Хонг-Конг приканиха към спазване на Конституцията и всъщност трябва да се води само на един е, включва всички диалог искания за независимо разследване на случаите на насилие, най-вече от страна на полицията, това, което се прилага или по-скоро предлага от Великобритания, е една възможност. Трябва обаче да се следи китайското правителство да не остава в офанзива и е, да се спазват правата на Хонг-Конг в международната общност. Една стратегическа дипломация ще даде възможност на китайското правителство да влезе в диалог без да наруши реномето си и може би това ще даде резултатите които отговарят на исканията на гражданите на Хонг-Конг и няма да се повтори ужаса от площад Тяденмън през 89-та година. Благодаря. И сега господин Пикола, социалисти и демократи, последният записал се оратор. Прошло е 100 дана от... Благодаря, госпожо председател. Сто дена, от както започнаха протестите в Хонг-Конг, кризата наистина е най-голяма по своя мащаб в взаимоотношенията между Хонг-Конг и Китай от 1997 година насам. Въпреки, че проекто закона е оттеглен, междувременно протестиращите е, продължават да се борят за своите искания те изискват е, повече демократическа свобода. Те е, се борят за освобождаването на е, онези, които са задържани от техните съграждани протестиращи. Необходимо е наистина правосъдната система в Хонг-Конг да отговаря на международните стандарти. Когато Китай извършва реформи в глобална политическа сцена, крайна сметка те е, м, изразиха своето желание да се подпишат международни споразумения за спазване на основни права. Следователно, ние призоваваме да спре насилието, да продължи диалога между всички заинтересовани страни. Това е единствена гаранция за а, е, реализиране на ангажиментите. Председателката, благодаря. Благодаря много, уважаеми колега е, имате въпрос, синя карта или вече говорим за спонтанно изказване? Е, имате въпрос, синя карта или е, господин Пицула, готов ли сте да отговорите на въпроса? Приемате ли въпрос от синя карта? Добре, е, имате 30 секунди. Благодаря много. Колега Пицула, вие опростявате положението в Хонг-Конг и правите преглед на ситуацията, но ако говорим е, за върховенството на закона е, и търговските отношения в Китай, забелязваме, е, че китайските инвестиции се разширяват. Как вие виждате отношението отношенията с Китай в светлината на казаното. Отговор. Благодаря за въпроса ми. Надявам се всички ние да бъдем в състояние да дадем отговор на този въпрос е, надявам се, че всички ние ще успеем да намерим решение е, за отношенията страни, където има заплаха за демократическите принципи. Това е наш прав приоритет. Не трябва да решим какво ни ръководи економическия интерес, печалбата или отстояването на европейските ценности. Мисля, че ако постигнем баланс, можем да повлияем и да подобрим подпомогнем подобряването на стандартите в тези общности, там където тези изисквания не са истински спазени. Председателката благодаря на всички изказали се. Сега пристъпваме към спонтанни изказвания от залата KHDI. Имаме пет изказвания, заявки за изказвания трима от тях заявиха това по електронен път. Надявам се в бъдеще всички да можем да работим с електронната система. Е, от сега ви благодаря. Господин Полчак. Председкиня за уделени слова, я съм се зровна прихласил електронически. Благодаря, господ, госпожо председател. Аз поисках по, по електронен път гласа. Ние трябва да подкрепяме мирните демонстрации в Хонг-Конг. Тези 100 дни разтърсиха Хонг-Конг и разтърсиха нашето доверие в постигане на решенията. Протестиращите се отстояват своето право на свобода на събиране, свобода на изказване на мнение по Конституцията на Хонг-Конг. Проблемният закон за екстрадициите бе е, отеглен, но въпреки всичко протестите продължават и насилието се шири. Ние трябва да подкрепим човешките права независимо от цената. Ние трябва да поставяме тези въпроси по наши посещения в Китай. Нека не разменяме човешките права за добрия бизнес. Благодаря, казва председателката. Госпожа Барт. Along with other British... Заедно с други британски социал-демократи е, активисти, студенти, демократи. Аз подписах общо писмо за израз на солидарност с борбата по отношение борбата, която се води в е, Хонг-Конг за демокрация. Ние подкрепяме хората от Хонг-Конг във връзка с защитата на демократичните права срещу насилието и неравнопоставеността. Има ясни пето и искания, край на репресията, конкретни мерки във връзка с полицейската държава, за демокрация, и е, правителство, което да бъде избрано след всеобщи избори. Призоваваме синдикалистите в цял свят да се организират политически солидарни действия за, в интерес на Хонг-Конг и борбата им за демокрация. Подкрепяме независимите работещи студентски организации в тази борба и ние бихме желали наистина да е, се е, борим за унези, които са уволнени, включително синдикалист и Джереми Тан. Борбата за защита на демократичните права за всички работници по отношение на онова, което съществува в Хонг-Конг, наистина призовава всички в Обединеното кралство да се борим за това и всички ние. Благодаря. Заповядайте мисля, че е, липсва баланс в е, този, този дебат. А, а, много дезинформация се шири, много милиони долари под, протекат от е, САЩ към различни групи от гражданското общество и НПО с антикитайски настроения. А, ръководителите на протеста се срещат с американски дипломати в Хонг-Конг. Има сериозно, с сериозни съмнения относно младите хора, които са на улицата, дали това няма да се да стигне до олигархия. А, ки, ки, Китай всъщност се намесва против тези процеси, но нека Европейския съюз не се намесва в китайските въпроси и да не затваряме очи пред реалното състояние на нещата. Eh, Благодаря, госпожо председател. Аз съм абсолютно съгласен с това, което беше казано за Хонг-Конг и то във връзка с защитата на правата на човека в Хонг-Конг. Съгласен съм също и с това, което беше казано за Китай – при е, това застъпване за правата на човека, за съжаление, се забравя нещо друго и това е парадоксално. Само преди една седмица госпожа Мокерини говори в Куба и то точно в този момент се стигна на острова до брутална репресия каквато рядко е наблюдавана до сега. Госпожа Могерини говори там за Куба, която е постигнала значителни неща, значителни постижения и която е мост между Европейския съюз и Латинска Америка. Наистина това е скандал, че подобно нещо се твърди, когато всъщност там има диктатура от 60 години и тази диктатура от 60 години потиска кубинците и подкрепя други е, авторитарни режими, като Никарагуа и Венецуела. Така че нека да бъдем по-коректни. Благодаря и последния оратор, госпожа Дали. Благодаря. Ние заклеймяваме насилието навсякъде, на всеки континент и извършено от всяка сила. Има обаче нещо много селективно в тази дискусия и наистина в, в начина по който това се отражава в Европа. Защото се говори от една страна за авторитарния китайски режим и хора борещи се за демокрация от друга страна страна. Нещата не са толкова прости и има сериозни доказателства за външни вмешателства. Е, разходите за живот и стандарта са безумно високи. Не е необходимо да преобиколим целия свят, за да отстояваме човешки права. Тук, например, във Франция, брутално полицията също се държи изключително брутално. Да не говорим, защото в е, Китай съществуват е, и политически процеси. Преди да се застъпваме за задържаните в Хонг-Конг, нека се застъпим за страните в Европа, като Китай, е, като Испания и Франция, където се потъпкват човешките права права. Председателката, благодаря. Сега в заключение госпожа Бенковска. Много благодаря. Благодаря за вашите изказвания. Мисля, че съвсем единогласно изказахте какви са нашите чувства и нашия подход във връзка с случващото се в Хонг-Конг. Благодаря ви за това, че темата е приоритетна за вас. Няколко пъти бе споменато общото право на глас. И аз наистина също се радвам във връзка с подкрепата на основните права във връзка с реформата, по която следва да има съгласие от всички заинтересовани страни, както в Хонг-Конг, така и в Пекин. И а, през юли водихме подобна дискусия. А, ясно от, се очертава а, посланието за стабилитет и просперитет в Хонг-Конг. Но най-важното от всичко по отношение на основните права ще продължаваме да следим развитието на събитията отблизо и е изключително важно е да подчертаем също така и економическите интереси. Необходимо е да има диалог в и с обществото в полза на Хонг-Конг и разбира се административен регион, който е международен хъб център. И сега от името на върховния представител госпожа Магарини, благодаря за вашата подкрепа, за вашето внимание, за подкрепата към това много важно досие, приоритетно. И наистина основните а, права са универсални трябва да ги отстояваме и защитаваме. Благодаря председателката. Благодаря много. С това приключваме този дебат. И сега нека да подходим към последната точка от дневния ред днес, а именно едноминутните изказвания. Първият оратор е господин Сокол. Хвала, хвала лепа, госпожо председава. Благодаря, госпожо председател. Преди 30 години приблизително падна Берлинската стена. Това бе края на престъпния комунистически режим. Време на нови възможности за цяла Европа, но особено за страните от източна и югоисточна Европа. Можем да кажем, че разширяването на Европа на изток протече успешно. Европейското финансиране и кохезионната политика на базата на солидарност допринесоха за това. Това дава възможност на източноевропейските страни да се променят и да наваксат спрямо западно и североевропейските страни. Сега, за жалост, обаче отново сме в положение на раз... задълбочаване на разликите между изтока и запада. Не трябва да вървим по този, по този път с политиката на сближаване дава възможност за подходящо финансиране и на по-слабо развитите страни. Това трябва да остане и за бъдеще. Да отхвърляме кохезионната политика, която гарантира равенство в Европа е неправомерно. Сега госпожа Лопес Агила. Господин Лопес Агила. Благодаря, госпожо председател. През лятото на 2019 година имаше много тежки горски пожари на Канарските острови, на Гран Канария по-специално. И това са всъщност е, огромни разходи, които възникнаха. Беше унищожена и много гора. Природни паркове изгоряха, десетки хиляди сектори изгоряха. 6000 души бяха евакуирани и всичко това оказва въздействие върху европейския механизъм за справяне с бедствията. Свързано е с този механизъм. И всъщност имаме и такъв център за защита от бедствия. Испания даде помощ с самолети, 7 самолета и няколко вертолети. Както казах, испанското правителство действа много бързо. Испанското правителство изпрати бригади и то при тежки обстоятелства. Трябва обаче да има един по-гъвкав европейски отговор, което означава, че трябва да се ползват средства от Европейския фонд за солидарност. Там изискването за да се получи помощ от този фонд – трябва да се актуализира, да се актуализира прага от 2002 година, така че Европейския съюз да може да реагира веднага, когато има подобни катастрофални пожари, като на Гран Канария. Благодаря. Следващия оратор Уважаема госпожо председател, независимо от ограниченията, които се от усилията на Европейската комисия за преодоляване на напрежението в Западните Балкани и Босна и Херцеговина, нямаме успех. И искам да кажа следното, че институционалната криза в Босна и Херцеговина, както и сериозните мита от Сърбия създават сериозни затруднения за напредване по пътя на преговорите към търсене на трайно решение. Това е ключов въпрос за развитието на този регион предвид предстоящите избори на, в тези страни, настоявам Европейската комисия да се намести. Сега, благодаря ви, сега, господин Алфонси, Зелените. Мадам, Madame la Présidente. Благодаря, госпожо председател. През септември 2013 година нашия парламент гласува почти единодушно във връзка с опасността от изчезване на някои видове в Европейския съюз и комисията от тогава не направи почти нищо. Мултилингвизма вече не фигурира в е, плана на Европейската комисия. Парламентът е, се обръща към държавите членки е, да се фаворизират някои езици. Във Франция 6 години след това не беше ратифицирано искането за миноритарните езици и това е свързано с господин Макрон и господин Блакер. Това е всъщност една политика, която унищожава езици. Европейския съюз трябва да се намеси така, че да се спазват правата на човека в определени държави членки и е, Европейското наследство е част от нашата дългогодишна култура и то е заложено в европейските договори. Така че аз искам да изразя е, позицията на парламента през 2013 година 80% от депутатите се обявиха за запазване на европейското културно наследство, така че да няма езици, които да изчезват. Благодаря. Благодаря. Госпожа Бейни, Уважаеми колеги, доклада на е, Европе... Е, е, Френската асоциация генер поколение на бъдещето, прият и от съответните органи, е, се занимава с въпросите на пестицидите в Европа. Не се вземат предвид съответните законодателства в Европа. Потребителите са объркани, има противоречиво законодателство и хората се чувстват дезориентирани. От различните данни, които им се поем, трябва трябва да се произвеждат най-различни стоки. И това налага пълна независимост от всякакви интереси така че потребителите да бъдат подробно информирани, да получават широка, широка информация, която да има отношение към техния всекидневен живот. Председателката благодаря господин Кшиштоф Юргел Екаре. Od 2 stycznia 2019 roku zostały zmienione на 2 януари се измениха визовите изисквания за граждани на Беларус. Сега е възможно да се кандидатства за туристическа виза и в резултат на това броят на белоруските граждани спадна. Търговията в пограничните райони е застрашена и по тази причина трябва отново да се даде възможност или да се въведе опростена процедура или пък да се въведе тип виза, която да дава възможност за търговия в пограничните райони. Благодаря. Благодаря. И сега Господин Овергард. След е, е, гласуването на 17,4 милиона е, британци да напуснат Европейски съюз, е, бе казано, че ще се действа така, че Брексит да не е успех от страна на Европейския съюз, но и други членове на Европейския съюз могат да последват това. Дали искат демокрация или една структура, която е наднационална, какво ще изберат, кога когато има демокрация, когато тя се спазва, когато се дава само правилния отговор. Аз съм а, от а, семейство, в което бащата, баща ми участваше във войната и а, моите родители а, започнаха евроскептичното движение в Дания и аз съм срещу ам, Махстрийския договор, който има опресив, опресивен характер. И аз призовавам пленарната зала наистина в крайна сметка да подходи така не само да а, уважава решението на британските граждани, но онези, които не са представени в Европейския парламент. Благодаря. Благодаря много. Сега давам думата на господин Полчак от НП. Благодаря, госпожо председател, за предоставената ми дома, Искам да говоря за огромния конфликт на интереси на премиера на Чехия и резултатите от одита. Съгласно предварителни констатации, чеш, чешкия премиер работи с различни, притежава различни фирми, изтегли, изтеглили, освоили огромни огромни средства от европейските фондове. През миналата година господин Етингер обърна внимание на този факт. Аудиторите от Европейската комисия също установиха подобни връзки и поставиха редица въпроси във връзка с освояването на парите. За съжаление, предварителните констатации не могат да бъдат публикувани от чешкото българското правителство. Моля комисията да изнесе тези данни относно нашия премьер-министр. Благодаря, госпо... господин Палмарш. Благодаря. Е, групи с нисък доход ще бъдат изключително много непропорционално засегнати от повишаване цените на храните. Имам предвид документа е, Брексит е, без споразумение. И аз се срещнах миналата седмица с представители на организации, които се занимават с този въпрос. И се разискваше въпроса за глада, който изпитват деца в а, вакансиите. И това не е сплашване, това е ре, реалност. Господин Джонсън се радваше на обяда си днес в Люксембург, например, но има семейства, които е да свързват двата края в месеца, така че дали в крайна сметка подхода на господин Джонсън няма да затрудни тези семейства наистина да предоставят храна на децата децата си. В противен случай наистина ще има все повече и повече е, деца, които трябва да се обръщат към банките за храна. Не можем да допуснем това да се случи. Председателката. Благодаря. Господин Ботеш, Renew Europe. Стимат колеги, Уния Europeană... Уважаеми колеги, Европейския съюз, този прекрасен проект, може би е, това е и най-доброто, което се случи на континента, трябва да вземе необходимите мерки за защита на околната среда. Но въпреки това, най-важните мерки за защита на флората и фауната все още не са изпълнени. Има възможни решения, има съвсем точни целенасочени решения и сфери, които са специализирани в това. Има специалисти, които биха се заловили за работа с удоволствие, които разполагат с опит в сферата на опазване на околната среда и също така имат опити с успешни проекти, които са осъществявали заедно с други държави членки. Защо сега трябва да чакаме толкова дълго. Не можем повече да чакаме създаването на агенция. По тази причина комисията трябва да предвиди финансова помощ за тези НПО и тези хора да се заемат за работа. На европейско равнище тези средства трябва да текат възможно най-бързо, за да могат да бъдат е, изпълнявани проекти и да бъдат насърчавани всички заинтересовани страни в е, екологията. Необходими са по-малко дискусии, повече дела. Благодаря много. Давам думата на господин Роуът от групата на Зелените. Dear colleagues, Уважаеми колеги, след над 30 години Япония възстанови своята търговска практика на лов на, на китолов, което е в нарушение на биоразнообразието и морската система. Нееднократно се обръщахме към комисията да се обърне към Япония за преустановяване на тази практика. Искрено съжаляваме, че споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Япония не съдържа нищо по този въпрос и въпреки това не можем да стоим с кръстени собствени ръце и да гледаме как китовете се избиват за пари. За това нашата политическа група отправи писмо до еврокомисаря по търговията точно по този въпрос. Настояваме при необходимост да се настоява за незабавно прилагане на съответни разпоредби. Трябва да престанем да възхваляваме на търговски споразумения, които са в пълен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 Госпожо председател, уважаеми колеги, добре е, че трябва да се запознае с вас. Аз съм нов тук и е, се очудвам. Очудвам се най-вече какво намерих в е, моето ново жилище в е, Брюксел. Е, електрически кружки. Вие ще си спомните, че преди 10 години бяха забранени електрическите кружки тук. При повече от 30 години те ни е, осветяваха с топла светлина и сега е, те са забранени. И това по причина економия на енергия. Обаче всъщност е, се заменя с живак. Живакът е, обаче е, не е добър за околната среда. Жителите на Брюксел са ми симпатични, обаче ми се струва, че те не се придържат толкова много към тези забрани на Европейския съюз и това според мен е добре. Защото в Европа ние имаме информирани граждани и тези граждани граждани трябва да имат свободата да решават сами какво да купуват и как да живеят в свободна Европа. Честито! Господин Джамбаски. Уважаема госпожо председател, благодаря ви, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Искам да ви обърна внимание върху едно скандално намерение на германския концерт Volkswagen да прави нова инвестиция на завода си в Турция. Това е същата Турция, която арестува и вкарва журналисти в затвора това е същата турция която не спазва никакви екологични норми. това е същата турция която нарушава споразумението си за асоцииране и предлага незаконна държавна помощ за този завод. това е тази турция която заплашва и изнудва европейския съюз с това че ще пусне нелегалните мигранти. в тази турция германският концерн фолксваген иска да пренесе втория си по големина завод в европа. това е скандално това е непочтено това е нередно. обръщам се и към вас и към комисаря и към министър председателя на провинция долна саксония и го питам кога е искрен? тогава когато ни говорят за правата идват в софия да адвокатстват на всякакви позорни сборища или тогава когато някъде се нарушават права но концернът ще изнесе там пари? обръщам се и към сегашната комисия и към председателя фон дер лайен и към бъдещия комисар по конкуренция и настоявам европейската комисия да се произнесе и да не допусне тази сделка да се осъществи европейски пари да бъдат изнесени в една ислямизираща се държава и да бъде финансиран режимът на ердоган. благодаря за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на господин Донак, НП. Doamnă președinte, stimați colegi, Госпожо председател, уважаеми колеги, всеки ден говорим за демокрацията и правата на човека в Европейския парламент. Днес взехме решение, или по-скоро аз самият реших да говоря за нещо, което не сме обсъждали скоро. Става дума за предресновието. Тук Русия води война срещу правата на човека и то в близост до Европейския съюз. Румънците там са обект на дискриминация – това всъщност са съвсем малкото политици, които не могат да пътуват в Русия. Те се обърнаха към Русия и посочиха, че тези граждани е, всъщност на тези граждани се нарушават е, правата. Като член на Европейския парламент е, аз защитавам демокрацията и правата на човека, както и останалите, и затова не трябва да изоставяме тези хора. Затова искам да приканя службата за външни отношения да изготви доклад за не спазването на правата на човека в този регион, който незаконно е окупиран от Русия, въпреки че е част от Молдова и там се наблюдават интересни неща. Благодаря. Следващия оратор госпожа Аврам, социалисти демократи. Колеги, докато говорим за устойчиво развитие и било многообразие, ставаме свидетели на видове, които изчезват, които могат да бъдат спасени, например сетрата в река Дунав. Те, е, този вид оцеля от е, динозаврите, а сега изчезва, защото украински рибари не следват е, европейските регламенти, ловуват. Също така се застрашава и от язовирите, и от промяната на климата. Ше, от шесте вида два вече са изчезнали в Румъния, а пък четирите останали видове са много намалели бройката, така че има само 9, например, мъжки екземпляра от един вид. Така че има много а, правила, но економическите щети са много големи, когато те не се спазват и е необходимо комисията да възприеме конкретни стъпки, за да се спаси есетрата в Дунав. Искаме финансиране преди да изчезне този вид. Благодаря председателката. Благодаря. Следващия оратор е господин Стефанута Реню. Госпожо председател, борбата с климатичните промени за е, е, се провежда и в държавите членки в Европейския съюз съгласно върховенството на закон. И аз искам да кажа, че член 11 не, не спазва всички правила, а това, това изискване всички наши действия да отговарят, да се съобразяват с климатичните промени. На първо място искам да спомена пакета за мобилност и празните курсове на редица автомобили, около 40% от пътуващите в Европейския съюз. Това значително ще увеличи въглеродните емисии. Друг въпрос, който колегата Ботош постави Европейския съюз не допуска НПО до налагане на справедливост от страна на съда. Преди да искаме каквото и да е от другите, да погледнем какво става в собствените ни държави. Сега господа Рибайч. Благодаря, госпожо председател. Трима от осемте младежи, както казах, са хиляда дни в затвора, от хиляда дни насам. Те влязоха в затвора, защото участваха в едно спречкване, в което беше замесена и Гвардия Сивил и съдията каза, че това са терористични нападения. Всъщност тези лица бяха осъдени от 2 до 13 години лишаване от свобода. 2017 година някои европейски депутати се обърнаха към господин Юнкър и господин Тимерманс тогава посочи, че ще се запознае с този случай. Amnesty International също посочи, че съществува риск по отношение на обвинението за тероризъм. Загрижени сме, че сега задържаните са обект на идеологическа дискриминация. Имаше и изслушване и всъщност то е други ден и ние искаме комисията да вземе необходимите мерки, така че испанската държава да спазва основните права на тези. Благодаря. Госпожа Салдоне е следващата. Заповядайте. Микрофон. Моля микрофон. Да, сега вече можем да ви чуваме. Да, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз се обръщам към председателя Тасоли в качеството си председател на парламента. В момента не е в залата. Въпреки това обаче искам да кажа, че аз проследих и изказването, което то направи и а, е, мисля, че е притеснено от а, е, иммиграцията, а, е, поне така разбрах. Първо разбрах, че е за, иска да се подкрепят НПО-тата, макар че те подкрепят на практика дейността на трафикант мигрантите така че, когато се приветстват иммигранти, трябва да имаме предвид дали имат право да влязат в Италия, например, дали е законно или не. Освен това, политиката за затворените пристанища трябва да се имат предвид и през години с предвид политиката на левицата, Италия се превърна в един лагер за беженци. Бих искала да бъда по-умерена в избор на думите си. Нека да не говорим по принцип само единствено за иммигрантите в, в положителна светлина. Нека да забравяме години, когато всъщност не сме получавали помощ. А, нека а, да не се обръща толкова внимание на интеграцията, колкото да се обръща внимание на отстояване на нашите граници. Ние сме уморени от тази Европа, която вече крити години месеци ни критикува без нищо да прави да ни помогне. Благодаря. Председателката, благодаря ви. Според 172 право, по време на едноминутните изказвания, няма как да се задава въпрос или се използва синя карта. Господин Тач, екаре, но не го виждам в залата такъв случай господин Базеско, НП. Președinte. Госпожо председател, искам да обърна внимание на нещо, което е широко и известно, за което никой не говори а именно, че през последните години все повече Европейския, Европейския съюз все повече губи влияние в а, а, европейската в световната външна политика и вземането на глобални решения. Искам в Комисията по външни работи на Европейския парламент да се проведе дебат по този въпрос. Също и в Европейската комисия. В дебат, който, в който да обсъдим по какъв начин Европейския съюз може да се върне отново към ролята си на глобален актьор наред с САЩ и Китай. Ако тази цел не бъде постигната, може да се окаже, че ние политически и економически да се окажем регион жертва на глобализацията регион, в който 500, ев... 500 милиона европейци няма да имат своя глас при решения в областта на глобализацията. За това мисля, че наш дълг е да отстояваме интересите на тези граждани и а, да, да бъдем техен глас при вземане на тези решения. Мария Грапини. Прешединта, домна комисар, стима... Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, скъпи колеги. Искам днес да бия тревога, искам да посоча трафика на малолетни лица и жени за целите на проституцията. Това е международна мрежа. Аз написах писмо и до председателя на парламента по този повод, също и до комисията, за да могат да вземат необходимите мерки агенциите, които ние финансираме, например Европол. Не може една държава членка сама да се справи с този трафик на хора и с тези мрежи за трафик на хора. Европейския съюз означава и сигурност на гражданите и зачитане на техните права. Мисля и за правата на децата, които също не се спазват точно в страната, която сега е поела председателството, а именно Финландия, децата не непременно могат да изразяват сами правата си до 12 години. Ние трябва не само да мислим за економическия напредък, но и за зачитането на правата на човека. И разбира се, това не трябва да ни кара да насочваме поглед само към източните страни. Разследвания трябва да се водят във всички държави члени. Благодаря. благодаря. Е НП, заповядайте. Да, благодаря много, госпожо председател. Като член от Шопрон, нека да напомня за годишнината – защото Чопран и колегите от Австрия сме изключително горди, че преди 30 години създадохме свобода и единство. 30 години по-късно на тази дата единството и политическия хоризонт, който бе разкрит, е, някакси като че ли сега малко се забравя и избелява в Европейския съюз. 20 е, милиона са бедните, например, в Европейския съюз, които нямат елементарни условия, е, хигиенни у дома си. И ние трябва да включим тази тема в първите 100 работни дни на новата комисия, защото ако не намерим решение на бедността, тогава нашите демокрации ще останат без зъби лъвове които не могат да отстояват основните права на гражданите си, което също ще бъде в ущърп на европейската економика. Моля, направете нещо наистина, което да прилича на изпълненото преди 30 години. Благодаря председателката, госпожа Спурек, социалисти и демократи. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, може би сте чули а, за кампанията а, срещу а, съди настроени критично към режима в Польша, така наречения скандал Пиебак, използвайки най-различни начини, е, са изпращани съобщения чрез социалните мрежи, които са опит за компрометиране на критични към правителството е, членове на съдийската колегия. Разбира се, би могло да се търси решение, но главният прокурор е на страната на правителството. Крайно време е да се гарантира независимо разследване по този въпрос. Председателката благодаря Зоридо Алварес, НП. В Испания наблюдавахме едно от най-тежките наводнения в история в Андалусия, Мурсия, Кастила, Ламанча и Валенсия. Пътните връзки бяха затворени, имаше огромни материални щети и също така вреди по посевите. Хиляди хора бяха евакуирани и има и човешки жертви. Сега Европа трябва да покаже своята солидарност с хилядите испанци, които пострадаха от това ужасно наводнение, поради което моля да гарантирам нашата подкрепа т.е. да гарантираме всички ние нашата подкрепа за тези хора. Европейският фонд за солидарност трябва да бъде мобилизиран в случая. Европа трябва да действа с всички средства, с които разполага, за да помогне на тези хора в такава ужасна, драматична ситуация и Европа трябва да помогне тези хора да се върнат възможно най-бързо към нормалния живот. Благодаря, госпожа Гарсия Дербуан, господин Гарсия Дербуанко, социалисти, демократи. Борбата срещу промяната в климата и търсенето на нови енергоисточници е, разбира се, тема, в която Европейския съюз и света работи. И това е много важно за оцеляването на планетата. Обаче, в някои европейски региони, в някои държави, всъщност много, разбира се, на практика, всички си изпълняват задачите в тази насока, за да има енергиен преход наистина. И има много мерки, е, които са предприяти, някои от които са успешни, други не толкова. Сега Европейския съюз иска още повече да бъде извършен от страна на националните правителства и предоставяне на средства, разбира се, не само економически средства са нужни, но и експертен опит, за да може наистина удачно да се използват постиженията и в следващите прогнози е, трябва да направим така, защото Европейския съюз да предвиди нужните средства за тази цел. Европейския съюз а, а, и отношението към въгледобива, помни много добре, разбира се, че има цели региони, които разчитаха на него. Това е свързано с социалната справедлива. Трябва да се направи нещо за тях. Благодаря. Председателката, благодаря. Е, господин Хайсел, е, социалисти демократи, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ние смятаме, е, в Европейския съюз, че трябва да бъдем пределно наясно и се държим така, сякаш в Европа няма война, но само преди 80 години в Европа вилнееше Втората световна война. На 1 септември 1939 година поставя началото, привидно началото на Втората световна война. Но всъщност войната започва от пакта Рибентроп-Молотов. Но нека не забравям за Мюнхенското споразумение, сключено година преди нападението над Полша. А, това е резултат на който в резултат на поведението на, големи, на големите европейски демокрации, Франция, Англия, които позволяха, на, позволиха на Хитлер да продължи по пътя, воден от своя дранг на Хостен. Днес обаче трябва да положим всички усилия за запазване на мира. Господин Лаванов. Госпожо председател, в цяла Европа имаме правителства, които са срещу правото на стъчкуване. В Гърция новото правителство на нея демократия иска да наложи закон, съгласно който се ограничават правата на стачка. Ще се проведе електронно гласуване, дали ще се стига до стачка или не и в крайна сметка по този начин се премахва правото на стачка. Това е твърде непопулярен подход. Подобни мерки има и в други държави на Европейския съюз Италия, Белгия, Швеция. Всъщност всички правителства почти са против работниците и това ни създава загриженост, особено при нова криза защото ще бъдат още повече намалени правата на работниците. И тези правителства ще продължават да се опитват да налагат опасни мерки. Работниците се организират, искат да се борят. Всъщност работниците в Гърция са против политиката на правителството. Те се борят за синдикати, които да защитават правата им и е, които да се изправят срещу капитала. Благодаря.